Yeah. Good morning, good morning. Please take your seat. Добро утро, моля заемете местата си. Hello. Откривам заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Най-сърдечно ви приветствам с добре дошли. Разполагате с проекта на дневен ред. Не са внесени искания за промени в дневния ред. С това той се счита за прият. В бюлетина на комисията ни по точка 2 можете да се запознаете с езиковия режим на днешното заседание. То ще се излъчва на живо по интернет. Моля също да си приготвите и картите за гласуване, за гласуването по точка 4. Точка 3. Одобрение на протокола от заседанието от 5 септември тази година година. Ако до края на това заседание не бъдат внесени възражения, протоколът ще се счита за прият. Преминаваме към точка четвърта възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз. Доклад на колегата Верховщад. Ние сме комисията, изготвяща становище по доклада. Докладчик е господин Сарвама. Иска ли да вземе думата той? Не, благодаря. <laughs> Okay. Second thoughts. Well... Добре, размислих. Благодаря, госпожо председател. Две неща. Текстът е от изключително голямо значение за нас. Защо? Защото може да стигнем до повратен момент – в който ще подложим на критичен анализ ролята на нашата комисия. необходимостта от адекватна процедура по освобождаване от отговорност, от обвързваща процедура по освобождаване от отговорност и ролята ни при излъчването на кандидати за членове на Сметната палата са двете важни неща, които, на които исках да наблегна в това становище. Нямам какво друго да кажа. Председателката, благодаря ви. Минаваме към гласуването. 31 изменения са внесени. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се.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 Damit check beendet. Край на гласуването. Приема се. Изменение 31 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст на становището. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 20 гласа за, 2 гласа против и 1 въздържал се. Поздравление за докладчика. Бурни аплодисменти. Приключихме с гласуването. Всички от тези, които не искат да останат при нас, биха могли безшумно да напуснат залата. Продължаваме по дневния ред. Малко съм натъжена, тъй като бе предвидено да се проведе съвместно заседание с Комисията по бюджети, председателствано и от председателя на тази комисия. Господин Артюи със сигурност съвсем след малко ще дойде, но не искам да чакаме, защото имаме натоварен дневен ред и трябва в един момент и да приключим. Нито един от докладчиците обаче не е тук. Днес ни предстои отново чудесен ден. Докладчиците ги няма. Може ли някой да намери някъде колегата Хофман и колегата Маринеско? Сърдечно приветствам с добре дошла госпожа Ламарк, компетентният член на Европейската сметна палата. Би било добре обаче сега да дадем думата на докладчиците. Колкото повече хора работят по едно досие, толкова по-малко всъщност се работи. Това за пореден път потвърждава тази моя теза. glaube, Kollege Колегата Али вече е тук. Тогава можем да започнем по точка 6. Колега Али, можете ли да се изкажете? Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, при подготовката на това становище от името на Комисията по бюджетен контрол становище по доклад на Комисията по международна търговия, взех предвид няколко момента. Първо, Незаконната търговия играе важна роля в рамките на световната търговия, тъй като нанася вреди на формалната економика, отразява се отрицателно върху растежа, заетостта, етичността на пазарите, води и до загуби от митнически приходи. Освен това, фалшифицирането води до печалби в много голям размер за организираните престъпни групировки, като се използват незаконни търговски и бизнес канали. За справянето с тези проблеми предлагаме редица решения, най-важните сред които са средните първо, проверка на качеството на работата на митническите органи, най-вече при транзитни операции по пристанищата и границите. Това е от особено голямо значение. Тук е важно да бъдат въведени уеднаквени техники за контрол по границите, както и най-добри системи за управление на риска и за контрол. Освен това, държавите членки трябва да се съсредоточат при митническите проверки и проверките по границите върху високо рискови пратки, които са подбрани по общи критерии за подбор, но на случайен принцип. Освен това е важно да се направи щателен анализ на оценката на изпълнението на споразуменията за свободни търговия, за въздействието на тези споразумения върху бюджета на Европейския съюз под формата на загуби от приходи от мита. Освен това, трябва да се направи анализ и на държавите, ползващи се с преференциален режим. Включването на клаузи за борба срещу измамите в споразуменията за свободна търговия е необходимо с оглед защитата на финансовите интереси на Съюза. Тясното сътрудничество между митническите органи, както в рамките на Европейския съюз, така и с трети страни, както и обменът на информация за контрола върху вноса също са от значение, за да се опазят здравето и безопасността на потребителите, за да се опази обществото и економиката, трябва да се въведат добри системи за контрол. Благодаря. Става дума за доклад на Комисията по международна търговия, но този текст е от значение за нас, тъй като засяга работата на митническите органи. Господин Сарвама. Благодаря, госпожо председател. Само няколко думи в качеството ми на докладчик сянка от групата на НП. Според мен Проекто становището е доста добро, като се има предвид, че не разполагаме с доклада по собствена инициатива. Все още не разполагаме с този доклад на Комисията по международна търговия. Трудно е да вземем отношение по текста, с който не разполагаме. Митническата администрация, осъвременяването на работата й са скъпи начинания, митническите операции и процедури, тяхното актуализиране трябва да доведат до намаляване на разходите, до економии в дългосрочен план, чрез повишаване на ефикасността. Не искаме да се въвеждат скъпи процедури, от които не проистичат допълнителни ползи. Второ, измамата с ДДС и митническите измами. За да се предотвратят Предотвратяването на тези измами може изрично да бъде упоменато в текста като се упомене, например, че сътрудничеството между митническите органи е от особено голямо значение при борбата срещу измамите от типа въртележка. Точка пета за високорисковите пратки, които се подбират на случайен принцип, като се използват общи критерии за подбор. Цитирам текста. Този пасаж, по-точно формулировката на случайен принцип, всъщност не означава на случайен принцип, като се има предвид останалата част от изречението. Може би ще трябва да намерим по-различна формулировка. По точка 14 ефикасно прилагане на правата върху интелектуалната собственост е от полза не само за единния пазар, но и за гражданите на Европейския съюз. Това е една много добра формулировка в точка 15. Може би може да бъде упоменато и в точка 14. Това бяха моите бележки. Като цяло благодаря на докладчика за добрата работа. От името на Европейската комисия предстои да се изкаже според моите документи господин Каза Гранде. Не, господин Граф. Благодаря. Госпожо председател, вие смените дневния ред и всъщност колегата от Генерална дирекция Таксот не е тук. Извинявам се. Ако има въпроси, бихме могли да им отговорим в писмен вид. В момента нямаме въпроси. Ако се нуждаем от допълнителни пояснения, ще ви ги изпратим. Съжалявам, че разбъркахме дневния ред. И все още докладчиците ги няма. А, асистентите отидоха ли да ги потърсят? Тогава ще обсъдим точката без докладчиците. Добре дошъл на председателя на бюджетната комисия. Радвам се, че бюджетната комисия се интересува от тази тема, тъй като помните, че заедно работихме по темата за миграцията. През април или май бяхме в Ливан делегация на Комисията по бюджетен контрол през септември и октомври. Също пътувахме и научихме важни неща. Добре дошла и на госпожа Ламарк, отговорен член на Сметната палата. Веднага и давам думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за посрещането във вашата комисия. Благодаря и на двамата докладчици, които са извършили една много изчерпателна и точна работа по доклада по отношение на заключенията на Сметната палата. Радвам се, че тук е и ръководството на Комисията по бюджетите защото е, темата има отношение, разбира се, и към бюджета, и към миграцията. Съвсем накратко ще ви представя доклада, прият от Сметната палата в началото на тази година. Огледали сме разходите по, до 2014 по отношение на Южното Средиземноморие и източното съседство. Това е, бе направено, защото те са географски приоритет за Европейския съюз. Три цели имахме. Първо да установим че разходите имат и ясни цели, второ е, да проверим, че са постигнати целите и трето да оценим каква е била координацията между Европейския съюз, страните членки и третите страни. По първия въпрос, имат ли политиките ясни цени, имаме четири заключения. Заключихме, че тези външни политики са разгънати до голяма степен с инструменти, които са пределно общо формулирани по темата миграция, което беше и основната тема като има и съответните инструменти, едни за съседство, други за правата на човека, трети а, и за помощ за развитие. Тоест в тях темата миграция не винаги е експлицитно бе застъпена. И в такъв смисъл няма една обща стратегия, която не ни дава възможност и да оценим постиженията на политиките, свързани с миграцията. Второ, искахме да видим дали наличните средства са използвани по приоритетите на Европейския съюз. Не успяхме да установим окончателно това, дали са разходвани средствата спрямо приоритетите, защото няма достатъчно данни за конкретните суми. 1,4 милиарда е общата сума в рамките на тематичните програми за миграция, за другите нямаме достатъчно данни има средства, които не винаги все още са били освоени. По отношение на средствата за програмите за съседство, там също има затруднения, само 42% са отделени за източното съседство, въпреки че то е формулирано като приоритет. Има известно разпокъсване на изразходването на средства, както в географско отношение, така и тематично, което означава, че не винаги се насочват критична маса от средства по съответните приоритети. Също така установихме сериозни недост... сериозен недостиг в системите за последваща проверка Тоест да се види дали е, целите стратегически и оперативни са постигнали са посредством съответни е, показатели, да се установи дали те са постигнали резултати. Е, констатира се липса на стабилност и в такъв смисъл се смята, че не точно са, изпо... са постигнати целите в някои конкретни области. Това не ни дава възможност също да установим дали всички средства са разходвани по приоритетите. Комисията използва съответните налични е, инструменти в е, съответствие с е, целите в критични и спешни моменти. Примерно Европейския фонд за развитие, инструмента за съседство, те си освояват средствата. Има други средства и програми, където това не е толкова очевидно. Тук е необходимо да има достатъчна връзка между гъвкавостта и видимостта и отчетността, за да се повиши капацитета за прозрачност, а, а и възможността за бърза реакция при кризи. Но когато има тази гъвкавост, се получава и елемент на непрозрачност. После ефикасността на средствата по отношение на двете основни е, инструмента. Три измерения проверихме е, връзката между помощ и развитие. Е, понякога така целта е да се преодолява миграцията с развитие на самите страни, за да може мигрантите да се върнат по-лесно в родната си страни там не установяваме много високо ниво на ефикасност на средствата, които са били използвани. Макар, че е, приоритет на Европейския съюз е да се подсили връзката между развитие и миграция. Трудна е тази цел, определено, и е, така, ясно е, че има економическа миграция и че е необходимо да има сътрудничество с трети страни но все още там не е постигнато много. Второ, по е, въпроса за е, обратното приемане. Тук също установихме, че има проекти, чието резултати са ограничени. Сумите също не са били много големи, вероятно по тази причина не се постигат и е, очакваните цели – няма и големи ангажименти от страна на страните членки, както и няма голяма воля на страните по дестинация да приемат съответните мигранти. Трето, спазването на човешки права. Това е една тема, която минава през всички проекти. Просто установихме, констатирахме, че се формулира този приоритет в повечето програми, но много рядко е съпътстван с конкретни мерки и действия. По този начин не виждаме и как точно е било изпълнен този приоритет. После разгледахме въпроса за координацията, защото тук има отношение и работата и на европейско ниво, и на, конститу... и на комисията, извинете, и на страните членки. Сътрудничеството с трети страни и с международните страни. тази дейност се е, ръководи от комисията, но тя е изключително сложна. Много лица участват в този процес а, и за това е много важно да има и вътрешна координация и координация с страните членки. В такъв смисъл сме формулирали препоръки към комисията първо да се изчистят е, целите на тази политика, да се установи е, достатъчен брой персонал, който може е, в съответствие с бюджета, който може да поема оперативните необходимости, да има системи за последваща оценка и отчетност. Второ, да се подобри е, и селекцията на е, проектите с цел те да бъдат по-ефективни. После да се установи е, връзка между миграцията и развитието. Това е важно да се използват по-добре и е, делегациите на страните членки в съответните страни и после да се засили координацията вътре в Европейския съюз с страните членки, партньорските страни и с комисията. Това са основните заключения на нашия доклад. Той обхваща един период от миналото, но много от тези теми си остават като приоритети и в момента за Европейския съюз и е, те се отнасят не само, бих подчертала, до управлението на бюджетните средства и работата на комисията по различните въпроси, но и към общата тема миграция. В такъв смисъл е много важно да има и по-добри резултати и по-добра видимост на тези програми. Благодаря. Ние ви благодарим. Всъщност много е навременен доклада, засяга много е, актуални теми. В Евро, Юроактив и другаде четохме много неща по, тези, по този доклад. може ли така да коментирате какво всъщност се, се случва? Защо са тези коментари? Госпожо председател, както знаете, да на два пъти представихме доклада. Първо в Сметната палата, второ към съответните служби. Представихме го пред колежа на, колегиума на комисарите като така имаше някои деликатни моменти, които трябваше да бъдат обработени. Оттам се получи и едно забавяне от почти 6 месеца. След което минахме през съответната процедура. А, ние правим това нееднократно в годината. Добре, благодаря. Председателя на бюджетната комисия може да открие сега дебата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Приветствам работата на Сметната палата и искам да благодаря на госпожа Ламарк, която представи бележките и заключенията на Сметната палата. Те са и един предупредителен, тревожен сигнал. Очевидно, ние нямахме никакви предварителни очаквания за това какво ще се случи с така феномена миграция. И също е, аз неоднократно установих това по време на своите мисии в е, Турция, Ливан, Йордания, Палестина, Ивицата Газа. Така останах с впечатление там а, е, на място, че е, нашите представители правят каквото могат, но те нямат ясно формулирана пътна карта нямат достатъчно инструменти и правят каквото могат, но е много трудно да се взима решение там на място, особено когато трябва да се чака и е, благословията на Брюксел. Това а, е, определено подчертава колко е трудно да бъдем и гъвкави, и прозрачни. Разбира се, целите трябва да бъдат ясни, ние трябва да ги преразгледаме и тук в институциите, службата за външна дейност, Европейската комисия, делегациите на място, страните членки, отделните комисии, различни органи, неправителствени организации. Всички правят каквото могат на място, но не винаги има достатъчно яснота кой какво прави а, имаме формулирани цели, разбира се, има разбити е, средства по страни, но въпросът е къде е политическата линия, къде е визията. Там имам чувството, че нямаме яснота. И в такъв смисъл ние трябва да си сложиме в ред собствената къща в това отношение мигрантите, които очакваме да се върнат в родината си, определено трябва да се работи по политика за развитие и да се отпуснат съответните средства. Тази политика трябва да е свързана и с изисквания към страните по происход на мигрантите, да има съответни условия за връщане и така нататък, което не е направено когато ние откажем статута на бежанец, което се случва в един доста голям период, след това връщането отнема 3 до 4 години. А, това е определено обезпокоително като се има предвид какви са мигрантските потоци. И аз не смятам, че ние сме си извадили всички правилни заключения. Вие е, Вие къде, до кога всъщност обхваща доклада ви? До 2014. Значи от 7 2013. 2014 всъщност е годината, където е, натиска мигра... Мигра... на мигранти започна да се увеличава. Значи тогава започнаха нещата. И нямам чувството, че от тогава насам тези явления е, така в чисто количествен смисъл са били решени. Затова ми се струва, че трябва да се обърнем и към комисията, и към службата за външна дейност. Те си остават с една много традиционна органиграма, традиционен състав. Обаче предизвикателствата са напълно различни. А ние продължаваме да действаме така, както и до до, до онзи момент. Това лично ме безпокои. Благодаря. Много, много интересни са вашите констатации. А, именно, че има отговорности на различни нива и тези отговорности нарастват от 2014 на, на сам. В никакъв случай не се е подобрил проблема с мигрантите. Да, да. Да, да. Е, нали, добре, засилихме охраната на границите и така нататък, но много говорим, но в реално всъщност си остава една огромна пропаст между това, което се говори и което е постигнато. Нищо, нищо не е, е така сдадено, да кажа така, от страна на страните членки по отношение на суверенитета си. Отговорната страна е тази, която се намира на външните граници. И Frontex предоставя съответни статистики, но много повече от това не. Е, говореше се за центровете за приемане, но те не са чак толкова ефективни. Та, това са много сериозни предизвикателства, с които трябва да се захванем. Благодаря. Сега думата има докладчикът господин Маринеско, а също и госпожа Хофман. Може би да дадем първо думата на дамата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Сметната палата за представянето на доклада. Благодаря и на моя е, колега господин Маринеско. Чудесно работихме заедно. Много бързо успяхме да се споразумеем за онова, което ще подчертаем в общия си доклад. Както чухте, Сметната палата установява някои слабости за периода 2007-2014 година във връзка с фин... изразходване на финансови средства за миграцията. От друга страна обаче Сметната палата констатира и системни слабости, например неефективни информационни системи, недостатъчна координация, недостатъчни данни за плащанията финансирането в областта на външната емиграция е много широка тема и никак не е лесно да се следят процесите в нея. Има много политически сфери, които са пряко или непряко свързани с миграцията и които трябва да се вземат предвид. Ако искаме да работим в областта на миграцията, трябва да отчитаме не само финансовите, а и социалните и економическите аспекти като пазар на труда, интеграция, образование, мобилност и развитие. Именно за това е важно, както подчертавам и в доклада, да поставяме не само реалистични, а и много ясно дефинирани цели. Цели, които могат след това да се преценяват а, чрез измерване. Така че ролята на важните играчи трябва да се дефинира. Както казах, миграцията е много обширна тема и именно за това са толкова много генералните дирекции на комисията, които се занимават с тази тема в това отношение комисията има най-сериозен ангажимент. Тя трябва да осигури по-добра координация между генералните е, дирекции, да им даде възможност да съчетаят енергиите си. Различните мерки за финансиране трябва да бъдат взаимно обвързани и да си съответстват по-добре. Представителствата на Европейския съюз в партньорските страни също не бива да бъдат изключвани. Те са важни партньори, които трябва да участват при планирането или да бъдат по-добре интегрирани. Общият подход и а, поставянето на целите са за това, за да има баланс при разходването на средствата. И то изразходването на средствата за ключовите сфери. Не е достатъчно средствата да се влагат едностранчивост, примерно само за защита на границите или за връщане в родните страни. Съжалявам, че Сметната палата е констатирала, че миграцията и развитието, което е а, приоритетен обект за финансиране, не са били финансирани достатъчно ефикасно. А именно страните, развиващите се страни а, са най-засегнати от миграционните процеси. В източна Европа, в а, южната част на Средиземно море има нужда от насърчаване, финансово насърчаване. Можем да помогнем на хората, инвестирайки в по-добри условия за живот, за да имат по-добра перспектива хората в своите страни. Разбира се, че не бива да губим контрол върху изразходваните средства. Трябва да избягваме дублираното финансиране или финансира... отклоняването на финансови цели от, на финансови средства от една цел за друга. До момента нямаме механизъм за следене на всичко това, иначе нямам обяснение защо комисията не е имала не е възможност е, за кратко време да съобщи конкретни данни за плащания. Одита на Сметната палата обаче ни предлага единствено и само поглед към миналото. Сега трябва да се получим от грешките на миналото и да ги избягваме в бъдеще. Междувременно измерението на миграционната политика се промени рязко в сравнение с 2014 година важен краягален камък в политиката по отношение на миграцията бяха кризисните страхеди и спе... механизмите за спешна помощ както и подходът за борба с нелегалната миграция. Тоест ще е необходимо по-гъвкаво и бързо предоставяне на средства. За в бъдеще средствата ще трябва да се разходват наистина гъвкаво, ще трябва да реагираме много бързо на променящите се тенденции в миграционните протоци. Затова доверителните фондове са добър инструмент – но в случая с доверителните фондове за Африка и Сирия е, средствата са извън обсега на бюджета на Европейския съюз, т.е. парламентарният контрол върху тези средства се избягва по много хитър начин. Така че важно е да се е, разработят политически механизми за бюджетен контрол – за да се осигури прозрачното, коректно и ефективно изразходване на средствата. Затова като член на Комисията за бюджетен контрол не мога да подкрепя сегашното състояние. Призовавам Комисията да при, да приведе а, фо, доверителните фондове в съответствие с законо, бюджетното законодателство на Европейския съюз. Ще спра до тук. Благодаря. Колегата Маринеско. S-au spus foarte multe lucruri. Deja aș vrea să mulțumesc. Благодаря. Много вече бе казано. По темата благодаря на Сметната палата за доклада тя, той отразява реалността на място. От тези страни идват много мигранти и заключенията на а, Сметната палата отразяват много точно събитията на място. Формулирани са ред заключения за грешки, за липса на координатори, за липса на цели и показатели – не е достатъчно ясно как се използват средствата за политиките на място. Определено има какво още да се прави. Общото заключение в доклада е, че средствата са изразходвани без достатъчна ефективност. Не е не, резултатите не са достатъчно ефикасни. Затова предлагаме известни формулировки. Първо, според мен, трябва да постигнем съгласие по целите. Политиката за миграция трябва да е ясна, добре формулирана – границите на Европейския съюз трябва да бъдат защитени. Новата агенция за границите ще помогне за това. Трябва да се помага и на страните по происход да се повиши стандарта на живот там, за да се намали броя на мигрантите. Това е много конкретна цел, която разбира се, е свързана с съответното финансиране. Много се борихме за това комисията да огледа бюджета си и да помисли как могат да се отделят средства за един фонд, свързан директно с политиката за миграция. Предприяти са известни стъпки. Приветствам този начин на работа. А сега обсъждаме фонда за Сирия и за Африка. Ние сме наясно, че финансирането там не е на необходимото ниво. Новото предложение на комисията обаче е много по-ефективно в това отношение. Отново благодарности за сметката, на сметната палата. Много реалистична е картината, която ни се представя. Благодарим и на персонала от комисията, която, който работи с нас. Има доста заявки за изказване. Колегата Яли Сендер първа. Благодаря, госпожо председател. Моля за извинение, че закъснях. Много съм благодарна на Сметната палата за този доклад, който е посветен на изключително актуална тема и то тема отдавна актуална – Подкрепям всичко казано от госпожа Хофман и господин Маринеско, включително и във връзка с реакцията на комисията на нашите е, е, призиви да се преорганизират неща, които трудно могат да се преорганизират. Освен това искам да кажа следното. Според моето скромно мнение, тук в тази комисия едва ли ще можем да е, решаваме политически въпроси, които са извън обсега на е, парламента. Парадоксално е, но Европейският съюз продължава да няма истинска евротейка миграцион и миграционна политика, макар че Комисията отдавна твърди, че се нуждаем от тези хора, които идват при нас или се опитват да идват при нас, въпреки че рискуват живота си често. Просто нямаме и истинска европейска интеграционна политика. Това, което правихме до сега, е че не проявявахме достатъчна гъвкавост. Имаме някаква политика по отношение на развитието, но съвсем не е достатъчна. Затова големите кризи, които нямат, не са най-вече кризи, свързани с миграцията, макар че войната в Сирия е най-голямата причина за миграция. Ние нямаме решение за тях. Признавам, че се полагат огромни усилия и от комисията, и от гражданското общество, от различни организации, но според мен проблемът е огромен и държавите членки и правителства продължават да не предприемат мерките, които се бяха ангажирали да предприемат по отношение на приемането на бежанци, например. Италия, Гърция и така нататък. Така че нашата реакция тук като комисия по бюджетен контрол би трябвало да бъде да подкрепим онези мерки, които се, чрез които се прави опит за рационализиране на нещата, без обаче да забравяме политическите е, причини за проблемите и катастрофите, на които сме свидетели. Те не са свързани с бюджетната политика, а с липсата на ясна политика въобще. Колегата Али. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Искам първо да благодаря на госпожа Ламарк, да я поздравя за доклада на Европейската сметна палата. Благодаря и на двамата ни колеги са докладчици, работили по този толкова чувствителен въпрос – миграционната политика. Напоследък бяхме свидетели на не едно събитие, свързано с миграцията които привлякоха вниманието ни. Не бива обаче да забравяме и какви действия следва да предприемем, за да ограничим максимално това явление. Не бива да забравяме за финансирането на подобни действия. Докладът на Сметната палата се отнася до доста дълъг период – още от преди началото на миграционната вълна през 2015 година. Докладът отделя особено внимание на различните моменти на европейската миграционна политика, на отделни проекти в тази област и действащите лица по тях. В доклада се стига до мрачни констатации, като липсващи данни за финансирането, недостатъчни показатели за мониторинг и за оценка на резултатите. Трудно е да се установи каква е връзката между финансирането и приоритетите. Трудно е също така да се установи и координация между отделните структури, както изтъкнаха докладчиците, на различни нива. Препоръките на палатата под формата на пет действия, според мен са добри. Те могат да допринесат за повишаване ефикасността на действията на Европейския съюз, както и на рентабилността на фондовете. Съгласен съм и с препоръката на двамата съдокладчици за включване в доклада за освобождаване от отговорност на комисията. Нека добавя нещо и от своя страна. Ако искаме да предприемаме активни действия, ние е необходим стратегически подход към миграцията трябва да направим прогнозен разчет за броя на мигрантите през следващите 5 години в краткосрочен план, за следващите 10 до 15 години в средносрочен и следващите 15 до 20 години в дългосрочен план. Освен това, трябва да дадем възможност на партньорите си да приемат и настаняват мигранти. Работим в все по-сложна, все по-променяща се среда. За това са ни необходими различни сценарии за миграционните вълни. В рамките на тези сценарии трябва да се очертаят превентивни действия. Не бива да реагираме на събитията. Освен това, това някои действия не спадат към компетенциите на Съюза. Затова е необходимо да се гарантира широко участие на структурите на ООН. Онези структури, които имат голям опит при управлението на големи миграционни потоци. Напълно съм съгласен и с коментарите на господин Артюи много е важно да определим целите и приоритетите си. В противен случай няма да разрешим проблема. Трябва да разработим стратегия, която в по-голяма степен да залага на превентивните действия, както и на действия в страните на происход, там където се корени проблемът. Да. Аз също се записах за изказване. Макар, че а, докладът изобщо не се занимава с най-актуалния момент, все пак а, докладът ни кара да видим, че сме е, е, е, една купчина бюрократи, които някакси се самозадоволяват с програми и така нататък. Познавам до известна степен работата на комисията и си представям колко тромаво е преминала процедурата за утвърждаване и съгласуване на документите и с външната служба и си представям как се е стигнало до проблемите за прилагането на мерките. Така че е важно за нас да научим от комисията и от службата за външна дейност как те самите се отнасят към тази процедура. Сега не можем да кажем, че нещата постоянно се променят, за това не можем да решим нещо твърдо. Не смятам, че това ще ни реши въпроса. Също е важно да разберем какви дебати се водят между привържениците привържениците на помощта за развитие и привържениците за, на целевото финансиране. Нали има дебат в момента, трябва ли да даваме пари на, а, само на тези африкански страни, които действително се борят с миграцията или не, т.е. докъде стигна дебата в комисията и службата за външна дейност по този въпрос и какво да очакваме в близко бъдеще. Освен това, дълбоко съжалявам, че все повече се борави с доверителните фондове, което е фемизъм, защото те са недоверителни фондове на практика не можем да контролираме нещата и не можем да контролираме комисията за изразходването на средства. Това е жалко. Освен това, в доклада се говори за проекта Сахара Мед в Либия, който е трябвало да приключи през лятото на стойност 10 милиона. Казва се, че е, че е провален, че са дадени 3 милиона. Искаме да знаем какво е станало с тези 3 милиона. Имаме двама господа от комисията, кой ще започне. Добре дошли, разбира се, имате думата. Äh, Благодаря, госпожо председател. Um, uh, uh, Благодаря и на госпожа Ламарк и на Сметната палата за доклада. Както с право изтъкнахте, този доклад се спира върху изминал период – прави анализ и на извадка от програми в областта на миграцията преди пика на кризата през 2015 година. Тоест този доклад не се отнася до европейската миграционна политика като такава, не анализира и настоящите действия на Европейската комисия по отношение на миграционната криза. Миграцията и убежището са области на политика с много различни аспекти, както и много динамични области на политика, поради което комисията работи в сложни, променящи се условия. През изминалите години комисията активизира усилията си за действия в отговор на кризата. Мобилизирахме инструментите за външни действия. Първо, за да спасим човешки живот, второ, за да предоставим закрила на нуждаещите се и трето, за да гарантираме мобилност и да управляваме по-добре границите си. Кои са инструментите използвани от нас? Например, механизма за помощ на беженците в Турция, Европейския извънреден доверителен фонд за Африка, Европейският регионален доверителен фонд за Сирия, фонда МАДАТ – пакети за действия при кризи и координация в Йордания и Ливан. Това е само част от инструментите, които използваме. Много от вас се спряха върху доверителните фондове. Доверителните фондове са възможност за засилване на сътрудничеството с държавите членки. Те допринасят за общото финансиране. Използваме ги като инструмент за координация. Комисията излезе и със съобщение за разработването на нова рамка за сътрудничеството с трети страни. Бе предложен и нов план за външни инвестиции. Става дума за широко обхватен план в размер от 3,9 милиарда. Той се основава на Европейския фонд за устойчиво развитие, включително и на нови гаранции за финансиране на инвестиции в социалния и економическия сектор в развиващите се страни. Вторият му стълб е техническата помощ, насочена към компетентни органи и други структури. Um, Има и още един стълб по този фонд. Целта му е да се справим с първопричините за миграцията, да мобилизираме повече инвестиции, да създадем повече възможности за економическо развитие в страните на происход. Ще работим по постигането на съглашения и с други страни, не само съседни на Европейския съюз държави. Ще започнем работа с пет страни в Африка, например. Миграцията е, е важен аспект и на политическия диалог с трети страни, най-вече съседни на Европейския съюз държави. Комисията Юнкер се стреми към обвързването на вътрешните и външните аспекти на миграцията. Това е отразено и в структурите на комисията. След излизането на съобщението, за което говорих, бе създадена специализирана група комисари, работеща по външните аспекти на миграцията. Тази група се председателства от заместник-председател и върховен представител Могерини. В нея участват комисар Хан и комисар Аврамополос, наред с други комисари. Връзката между развитието и миграцията е до голяма степен и в съзвучие с целите за устойчиво развитие, прияти от ООН миналата година. Тя ще бъде отразена и в новия консенсус за развитие, по който се работи в момента в комисията. По одита на вече реализирани проекти, извършен от Сметната палата – през 2015 и 2016 бе постигнато немалко. Разработени са индивидуализирани инструменти за мониторинг и измерване. Необходимо е да се търси по-ефективно сътрудничество като се има предвид и преразгледаната политика за съседство през 2015, комисията ще търси партньорство с по-ясен фокус за по-целенасочено сътрудничество. Палатата признава, че е необходимо да се модернизират мерките, като същевременно вече работи комисията с Сметната палата, за да се подкрепят изпълненията на съответните политики в тази толкова важна област. Благодаря. Не съм сигурна, че ще решим проблема, след като чух това, което казвате. Извинявайте, аз ви представих като член на външната служба, сега сте в генералната дирекция. Сега давам думата на представителя на генералната дирекция. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Няма да говоря дълго. Колегата е, вече до голяма степен описа положението. Чисто така като лично мнение мога да кажа, че е, въпросът за оценката и развитието на събитията ни занимава ежедневно в службите на комисията. Е, тук се упомена проблема за липсата на вътрешна координация. Ние го приехме много сериозно и работим по въпрос. Средствата за развитие и връзката с миграцията. Да, всъщност доклада свършва точно в момента, в който започна да се качва напрежението, натиска в това отношение. И ние съответно започнахме да реагираме и с засилени мерки. Всички мерки по границата, подсилването на границата вървят в тази посока, включително и създаването на агенцията. Две, два основни момента в доклада искам да коментирам. Палатата съвсем основателно коментира трудностите или липсата на информация за направените разходи. Така е, има тако, такива затруднения, защото ние нямаме и все още кодекс за дейността за миграция, нямаме и съответната номенклатура, с която да можем да отчитаме тези разходи. И още нещо, диалога е и ролята на третите страни. По отношение на така гледната точка на развитието, трябва да не забравяме тези трети страни. Те са и страни по происход на миграция. И всичко, което ние правим, било то в Брюксел или в делегациите там на място, не може да бъде ефикасно, ако не ангажираме в пълна степен властите на съответните страни, включително и местните власти. Това е от ключово значение. И всичко, което е, правим и имаме намерение да правим по отношение на средства за развитие, трябва да върви в ръка за ръка с взаимоотношения политически и посредством програми с правителствата на третите страни. В противен случай всичките ни средства ще бъдат хвърлени на вятъра. Ако ми позволите, ако се преговаря с трети страни, примерно в Африка, откъдето идват економическите мигранти, може ли, е, примерно, спрямо споразуменията за развитие, които подписваме с тях, може ли третите страни да поемат ангажимент, когато граждани от техните страни се е, биват установени, че са е, нелегално, че се намират нелегално и са минали нелегално границата, могат ли незабавно да бъдат върнати? Има ли такава клауза в споразуменията? Да, да, това е един от елементите. Не трябва да забравяме нещо за политиката за развитие, а именно, че е, условията не винаги са автоматичен инструмент, който действа тези пет страни в Африка, за които се говори, и въпроса за връщане и обратно приемане е част от, пътека, е, от пакета. Помощта за развитие е също такъв компонент и е, цял ред е, други е, компоненти, свързани с търговията и други мерки, които могат да заинтересуват съответната страна. Тоест, ние търсим да влеземе в една динамика на, дис... на обсъждане, където да разгледаме нещата много по-общо, не само миграцията, а да намериме е, къде са интересите на съответната страна и на Европейския съюз за създаване на едно е, пълноценно партньорство, така да кажа, с тези трети страни. Не трябва да се забравя, че от гледна точка на африканските страни ми, е, техните мигранти са източници на доходи, защото сумите, които те е, печелят и връщат е, в е, своите страни, на семействата си, на общността, са много значителни. Примерно те са две или три пъти повече от помощта, която е, се отпуска на тези страни. Така че този економически аспект винаги присъства в съображенията на местните и, централните власти, защото да се отреже този поток от средства, всъщност ще намали е, наличните средства в държавата. И не трябва да забравяме и това. От тук е, идват и проблеми с е, трафика, с сигурността, с опазването на границите. Всичко това са напълно, напълно основателни съображения и притеснения но трябва да не забравяме и гледната точка на отсрещната страна. Да, отговора на вашия въпрос е да. Клаузи за обратно приемане са част от споразуменията. Да, но ако в тези дискусии има твърде много е, теми е, за, развити, е, за, дискус, за обсъждане, тогава не е ясно колко от тях ще се спазват. Може би трябва да има известно упростяване държавните и правителствени глави трябва да поемат и своята отговорност. Не може да се живее в така толкова неясна формулирани приоритети. Не може непрекъснато да се продължава в този дух. Ние все пак трябва нещо ясно и конкретно да кажем на избирателите си. Аз мога да продължа. А, има една немска поговорка, съответстваща на български, на който плаща, поръчва музиката. Затова и попитах преди малко за етапа, до който е стигнал дебатът в комисията между хората, които са привърженици на помощта за развитие и тези на помощта за предотвратяване на миграцията проектът Сахара Мед в Ливия, авансиран с 3 милиона от комисията, който е бил на стойност 10 милиона. Попитах ви какво е станало с тези пари. Освен това, от доклада на Сметната плата става ясно, че има прекалено много програми в областта на външната миграция. Това, което ме шокира е, че общият размер на разходите за миграция не може да бъде установен. Вие самият казвате, че в бюджетната номенклатура няма, а, няма термин за това. Е, не може да говорите сериозно не може, просто защото си няма име в а, номенклатурата, да не знаем колко пари сме похарчили. похарчили. Значи, кога, кажете това на данакоплаците. Елате в изборните ни райони и го кажете на данакоплаците. Моля ви, отговорете на тези въпроси. Merci, Madame. Euh, Peut-être une clarification sur. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait. Едно малко пояснение. Не казвам, че няма номенклатура за бюджетните разходи. Става дума за тематичните кодове от развитие от комисията, а, разработени от комисията за а, развитие не отговарят конкретно на дейностите за миграция. За това е трудно да се уточнят а, разходите. Иначе сумите ние ги знаем. Аз работя с Генерална дирекция бюджет в момента, в който се свър... сключат съответно договора. Ясно е, много лесно могат да се установят средствата, но всъщност става дума за друг вид номенклатура. Втория въпрос за проекта за Ливия не знам. Може би е, моите колеги могат да отговорят. Кажете нещо и за, по въпроса за дебата в комисията. This is the, the discussion, uh... Благодаря. Разискванията между отделните структури продължават. На 28 ноември предстои среща на министрите по въпросите на развитието. Тя ще се председателства от върховния представител госпожа Могерини. На тази среща ще бъдат обсъдени и въпросите свързани с миграцията, както и изпълнението на предложенията на комисията от съобщението за външните аспекти на миграцията и по новия инвестиционен план. Никой не се опитва да заобиколи въпроса за развитието. Поради това и в комисията се стремим към това да включим всички ресорни структури. да установим координация между тях. Упоменах, че доверителните фондове са една възможност. Разговаряме и с държавите членки, които работят по места на ниво делегации на Европейския съюз. Винаги сме били за прилагането на съвместни действия, включително и съвместни програми за подпомагане. Вече се прилага този подход, но има още какво да се направи. По базите данни и показателите ще кажа две неща. Достъпът до данни. В моята генерална дирекция започнахме работа в тази област. Създадохме вътрешна база данни, в която прегрупирахме текущи в момента проекти в областта на миграцията. Информационно-технологичните системи, които използвахме до момента, не предвиждаха отчитане по конкретни цели. Междувременно променихме това. Комитетът по въпросите на помощта за развитие в ОИСРА това е една сборна структура, към която вече сме се обърнали. Изискали сме от нея да въведе специален код, да разработи определение на управлението на миграцията. Това е сложен въпрос, по който съм работил в миналото. Работил съм по въпроси свързани с разходите за сигурност. Необходими са, това поне показва моя опит, поне около две години за разработването на определение. По проекта Сахара Мед в Либия. Доколкото знам, той се финансира по инструмента за сътрудничество за развитие. Ще трябва да проверя. Ще ви дам информация по-нататък. Благодаря. Може ли нашият все пак нашата комисия може да си позволи да погледне към този проект. Euh, Госпожо председател, Комисията не споделя всъщност вашето мнение за това, че Сахара Мед е, е неуспешен проект. Напротив, да, той има трудности, е, свързани с е, конкретните условия в Либия. Той трябваше да бъде прекратен еднократно, така е но бе и преразгледан, за да се отчетат новите обстоятелства и да се включи възможността за директна помощ за мигранти, мигрантите и доброволното им завръщане в е, страните, откъдето са излезли. Около 5 милиона евро бяха отпуснати. Комисията не искаше да поднови този проект и съответно е, първоначално предвидените суми не бяха разходени. Благодаря. Мисля, че трябва, точно за това трябва да се погрижим. Толкова по-добре, ако е бил успешен проект, разбира се. Маринес. Благодаря, госпожо председател. Комисията говори немалко за координация, за усилията, които се полагат за координирането на всички тези програми. Ще говоря с колегата Хофман. В доклада си ще включим още едно искане. Обръщам се с този въпрос и към вас. Според мен трябва да изискаме от комисията да направи преглед на всички проекти във всички генерални дирекции, в рамките на ресорите на всички комисари, които имат връзка с миграцията. Нека видим какви конкретни суми са заделени по конкретни проекти, къде се реализират те и дали наистина има координация между тези проекти. Така ще разберем всъщност какво се прави с парите. Госпожа Алио. Oui, madame la présidente, chers collègues, благодаря. Е, връщам се отново на е, въпросите, които бяха зададени, е, свързани с проекта Сахара Мед. Господин Ламасур правилно оказа, че обстоятелствата се променят а, ние имаме представа какво се случва там. Доклада от а, Сметната палата а, коментира, че има съответни програми с ясно разписани действия. Всичко е било предвидено с цели за миграция свързана и с Италия, също борба с трафика на хора и така нататък. Но в края на грещата това, което се случи в Ливия, минира тотално програмата. Не е отношение, няма нищо общо с това кой, ня, дали някой не си е свършил работата в Европа. Така, сега 5,8 милиона са авансирали от комисията, 3 милиона са разход, разходвани. Къде са останалите? Нека да разберем в коя програма, коя политика, за какво. Надявам се, че тези пари не са отишли за други цели, освен за спразване, справяне с проблемите в Либия, свързани с миграцията. И ако мога да направя малко по-общ комент, е, коментар, е, едва сега започва целият този проблем с миграцията. И докато ние не си коригираме политиката към Африка и миграцията, ще имаме големи проблеми. Трябва да имаме управление на потоците, но ако продължаваме с същата политика за развитие в Африка, в, с някои страни, резултатите ще са същите, защото ние в края на кращата поддържаме едни и същи мрежи, едни и същи диктатори да си остават на власт по едно и също време. И последиците ги виждаме. Сега виждате, нали, Либия разкъса всички е, възможности и начини да се установява равновесие там. Комисията е, по развитие е, знае какво се случва. Е, знаете колко мигранти има и в Етиопия, и в е, Турция. Там е много лесно да се прави и шантаж с тази тематика, да се упражнява политически натиск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 и съответно предизвикателства за бюджета. Но европейските публични власти трябва да си зададат въпроса как се управляват отношенията ни с африканските страни. А, сега, Франция, да, има си своята отговорност, аз знам, но а, ние имаме взаимоотношения с едни и същи диктатори и постигаме едни и същи резултати. И ако продължаваме сега, примерно с Алжир, трябва да направим така, че а, така, това, което говорите в момента, го приемам като комплимент. Правителството трябва да си поеме своите отговорности и съответно да действа в името на равновесието на, на, на, на, на, на планетарно ниво противен случай резултатите са драматични. Ние го видяхме в Средиземноморието. Фрау колегин Аяла Зендер нохмал. Аял, колегата Аяла Сентер. Благодаря. А, извинете, аз почнах на френски. Ще мина на испански. Е, И така. Добре би било да не забравяме, че не бива да а, смесваме мигрантите и бежанците. онези, които а, бягат от войната в Сирия, се подчиняват на друго вид международно законодателство. Останалите мигранти представляват политически проблем. И тук не ние можем да намерим решението а, тук роля трябва да изиграят съветът с подкрепата на комисията, за да се реши проблема с сирийските бежанци. Темата е по-различна, защото бежанците имат своите права. Точно така бих се радвала, ако можехме да решим поне проблемите, за които сме а, компетентни. Колегата Артуи. Два въпроса имам за госпожа Ламарк и за представителите на комисията. Става дума за средствата, които са отишли за окупационните сили. Предполага се да има средства предоставени на населението, което е застрашено, примерно като в Алепо и така. Обаче а, имаме подозрение, че Даеш си взима своего рода данък. Имате ли някакви данък за така преминаване през територия? Имате ли някакви данни е, за това? Е, защото това не отговаря точно на целите на Европейския съюз. После, отношенията с Европейския фонд за развитие. Е, тук става дума за средства, които не идват от е, европейския бюджет. Как поддържате координация? Те не са ли заинтересувани в един момент да се стиковат и с средствата отпускани по европейския бюджет. Ние трябва да сме наясно така каква е структурата на галактиката на отпусканите средства. Има средства за гаранция, за устойчиво развитие, за помощ за развитие. Нищо не разбираме всъщност къде и как се разпределят средствата. Може би е по-добре да представим и на гражданите ни по-разбираеми четивни документи. В края на кращата става дума за демокрация. Ние сме отговорни пред нашите съграждани да можем да им представим така документи и данни в по-разбираем вид. Сега господин Поповски. Um, um, Благодаря. Първо по искането на господин Маринеско за преглед. Би трябвало да имаме възможност за такъв преглед. Имаме, както казах, вътрешна база данни, но тя се ползва само от моята генерална дирекция. Затова трябва заедно с колегите от ГД Сътрудничество за развитие да направим преглед, който да споделим с вас. Имахте предвид преглед на разходите в областта на миграцията, ако правилно съм ви разбрал. Напълно осъзнаваме каква е законовата разлика между мигранти и бежанци. Имаме я предвид. Ливан и Йордания, две държави, които наскоро сте посетили, са страни, приемащи най-вече бежанци. Стремим се да гарантираме правата на бежанците, най-вече онези, които са закрепени в Женевската конвенция. В Сирия имаме много ограничени възможности за действие по обясними причини. Делегацията на Европейския съюз се премести от Дамаск в Бейрут. Работим единствено заедно с ООН и онези организации на гражданското общество, които могат да извършват дейност в страната. Ние не отговаряме за управлението на Европейския фонд за развитие, но понякога комбинираме финансиране, например от фонда за съседните на Европейския съюз страни и Европейския фонд за развитие. Така имаме възможност за координиране на действията на различни звена в комисията. Nothing to add? Yeah. Frau Lamarck, bitte. Госпожа Ламарк. Е, Благодаря, госпожо председател. Нямам отговор на въпроса на господин е, е, Артюи за средствата за окупационните сили. Сега говорите нали, за голямата галактика на бюджетно отпусканите средства – да, по отношение на миграцията установихме, че има седем инструмента, по които се отпускат средства и заедно с информация от комисията установихме кои са договорите свързани с миграцията, но това не ни позволи да установим конкретно разходваните средства средства. Освен това има разлика между изплатените такива и ангажиментите. Една десета са средствата, които се отпускат месечно спрямо общо предвидените. когато има нужда, се опитва, има опити да се на, на, намерят средства там, където ги има. Оттам идва и възможността за гъвкавост, но и липсата на прозрачност. И в такъв смисъл се прави това, което е най-лесно да бъде направено – докато по отношение на средствата за развитие е много трудно да се установи връзката между е, проектите и е, съответно и имиграцията, проектите за развитие и имиграцията. Борбата с незаконната миграция, с трафика на хора – е, Организацията за обратно е, развитие, приемане, е, мерки за развитие. Всичко това са проекти, които в момента не, се, не са били отчетени от доклада. Те са и компоненти на общото политика права за обежище. Много трудно е да се установят всички усилия в това отношение много голяма част от средствата обикновено отиват по отношение да, за посрещане на основните проблеми на страните. Сигурност на границите, справяне с незаконната миграция и организиране на връщането. Така че много е трудно да се установи така един позитивен а, кръг на връзки между а, миграцията и помощта за развитие. Третите страни реално нямат очакванията, които ние имаме. Те, разбира се, предпочитат да а, получават а, тези средства, които а, пращат мигрантите. А, не се работи непременно за създаване на бизнес там на място и няма безкрайни усилия за организиране на връщането на тези е, мигранти. Така че много, много противоречиви са интересите за това да се формулира една политика с партньори, които, чието интереси са толкова различни, е много сложно. Особено в е, съседството, където е, е тези страни, които са основен източник на мигранти и които се намират и в криза. Ливия, Сирия, Украина те нямат еднакво отношение към миграцията. И в такъв смисъл да се формулира за Съюза една политика, която да отчита всички очаквания е много трудно. Дефинирането на цели е единствения начин по който да се вкарат дейностите в някаква рамка, да се конкретизират. И в такъв е, смисъл е, остават и въпросите, така повече свързани с практиката, за е, сключване на политически партньорства. А пък чисто там на място – е необходимо да се извършва и процес на управление на събитията, да има проекти, да, да има показатели за резултатите и по-активна дейност на европейските участници в този процес, включително делегациите. Искат ли докладчиците думата? Не. В такъв случай Приключихме обсъждането на тази точка от дневния ред. Благодаря и на председателя на комисията по бюджет. Мисля, че трябва да останем във връзка по този, а и по други въпроси. Благодаря за помощта. Мисля, че по тази тема трябва да работим заедно, да я обгрижваме заедно. Продължаваме с следващата точка от дневния ред, тъй като обсъдихме шеста точка, преминаваме направо към проучването на тема Турция.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 е нещо като продължение на доклада на Сметната палата 16 от 2009 година. За съжаление, ще трябва сам да се представите. Um, yes, this is the uh, um, study on how the pre-accession Става дума за проучване за изразходването, управлението и контролирането на предприсъединителните фондове в Турция. Става въпрос с до голяма степен за последваща мярка. Мярка предприета след специалния доклад номер 16 от 2009 година на Сметната палата. Проучването се отнася до три области Първата проучена област се отнася конкретно до предприсъединителното финансиране. Втората до кредитите на Европейската инвестиционна банка за Турция. Третата проучена област се отнася до механизма за финансиране за бежанците в Турция. Ще представя първите две области. Колегата ми Елса Перу ще ви представи финансирането в полза на беженците в Турция, третата област. Работата по доклада бе приключена през месец май тази година. Проучванията във връзка с него бяха проведени между месец януари и месец април тази година. Тоест, част от информацията, най-вече по област 3, като се имат предвид настъпилите от тогава насам немалко промени, може вече да не е много актуална. Първата проучена област – предприсъединителното финансиране. Тук си поставихме четири ключови въпроса. Първият се отнася до вероятното не законосъобразно използване на средства или използване на средства не по предназначение. Вторият въпрос е свързан с някои от коментарите в специалния доклад на Европейската сметна палата и последващите действия по тях. Третият въпрос – размерът на финансирането по трите инструмента за предприсъединителна помощ бил ли е основателен? Четвъртият въпрос се отнася до промените в турското законодателство в контекста на преговорите за присъединяване. Разгледали сме периода от 2005 година насам. Разгледали сме законодателните промени през този период, като сме си задали въпроса дали те са доближили или отдалечили Турция от Европейския съюз, или пък не са имали никакво отношение към присъединяването. По първия въпрос използване на предприсъединително финансиране не по предназначение – когато работихме по този въпрос, нямахме възможност да сравним положението в Турция с положението в други държави, тъй като няма публично достъпни данни. Много е трудно да се набавят подобни данни. Олаф не ни изпрати никакъв отговор – не проявяват особено желание за съдействие и турските власти. Установена е много добра система за системен и щателен контрол, подобно и на други държави. Системата в Турция е съпоставима с системата установена в други държави в миналото. Службата на националния разпоредител с бюджетни средства е докладвала за 397 случая на нередности в размер от около 27 милиона евро от 2002 година насам. Това съответства на 0,4% от финансирането за периода 2002-2013 година. Нямаме възможност за сравнение с други страни, така че не може наистина да кажем дали положението в Турция е по-тежко, отколкото в други държави или не. Всякакви нередности, разбира се, са нежелателни, но като дял от общото финансиране, получено от Турция, процентът на нередностите не е много висок. Не е изискано възстановяване на средствата в много случаи, тъй като се стигнало до реалното им изплащане. По 162 случая са били възстановени до момента около 9 милиона евро. По другите случаи продължава разследването. последващи действия в резултат от специален доклад 16 от 2009 година на Европейската сметна палата. Тук съм обобщил някои от основните констатации в този доклад. Те се отнасят най-вече до предприсъединителното финансиране. В доклада се установява, че няма критерии, няма рамка за определянето на приоритети при финансирането. Не се извършва също така предварителна проверка, не се прави и сравнителен анализ на разходите и ползите, за да се отговори на въпроса как да се постигне максимален ефект от финансирането на Европейския съюз с цел изпълнение на критериите за присъединяване. Освен това, в доклада се установява, че няма и точен анализ на промените, които са постигнати в резултат от помощта. Не е ясно на какви цели почива тази помощ. Често целите са нереалистични. Няма и добре разработени показатели. Няма освен това и достатъчно служители, на ниво децентрализирани структури за изпълнение. Структури, които отговарят за изпълнението на фондовете. Установени са структурни промени и забавяния. По въпроса за последващите действия в резултат от този специален доклад. След публикуването му започна финансирането по втория инструмент за предприсъединителна помощ. По този инструмент бе въведен нов отраслов подход. Не е ясно дали този подход сам по себе си е чак толкова революционна идея защото от 2002 година до 2006 година предприсъединителното финансиране в Турция се управляваше именно възоснова на този подход. Въведени са някои допълнителни стратегически отраслови показатели. Те се основават на данни не само от комисията и турските власти, но и от други източници, като Световната банка и други организации. Тези показатели се отнасят до макроекономическото положение. Има и показатели за правата на човека – Към момента на провеждане на проучването матрицата все още не бе окончателно разработена. Тя не бе отчетена изрично и в доклада за напредъка на Турция на комисията от 2015 година. Трябваше ние да си направим своите заключения, да допълним липсващите елементи в матрицата, за да установим дали наистина е постигнат напредък по тези показатели или не по въпроса за целите, показателите и начина на разработване на интервенцията. Съсредоточихме се по този въпрос върху глава 23 и глава 24. Според нас няма ясни доказателства за постигнато подобрение. Нерядко не е ясно каква цел се преследва. Както и в миналото се описва помощта, която предстои да бъде предоставена, но не се описва какви промени се очаква да бъдат постигнати когато се предоставя помощ на полицейските органи или на други институции, например, не е ясно какви точно промени се цели да се постигнат, например в поведението на служителите на тези институции. По програмните документи по втория инструмент установихме, че има много по-малко яснота и прозрачност в сравнение с проектните фишове по предходния инструмент за предприсъединителна помощ. Установихме най-вече, че се работи с много подробни, огромни таблици, които е много трудно да се анализират за конкретни случаи. Тези таблици не са особено полезни като инструменти за управление. Що се отнася до оценката, установихме, че няма ясно разделение на правомощията. Понякога с правомощия разполагат генерална дирекция разширяване, в други случаи турските власти или делегацията на Европейския съюз в Анкара. Не бе много лесно да си създадем ясна представа за това какви оценки са били направени и къде можем да ги намерим. Нямаше и конкретна неодавнашна оценка единствено и само за Турция. Турция се упоменаваше неведнъж в други оценки, отнасящи се до повече страни. Както установява и Сметната палата, продължава да има недостатъчна информация за ефективността на европейската помощ. Разгледахме редица доклади за оценка най-вече по този конкретен въпрос. В много малко от тези доклади се съдържа описание по същество на промените постигнати в резултат от тази помощ. Бих казал, че Става дума за системен проблем, тъй като не е ясно какви са целите на помощта, няма и добре разработени показатели. Поради това в много случаи е трудно да се намери информация и да се анализира ефективността продължава според мен да се поставя акцентът върху процедурите и отчетността, когато се прави оценка. Бих казал, че едва ли не се подхожда формално, когато се извършва оценка. Насоките за извършването на оценка се предоставят от много различни структури. Ние работихме с процедурния документ на Генерална дирекция разширяване. Това наистина е по-скоро процедурен документ. Той не съдържа реално насоки по отделни теми. Когато разговаряхме с Генерална дирекция предприсъединителни преговори и разширяване, установихме, че за периода 2002-2006 година поради незнайни причини за Турция вече не са на лице съответните документи. Връщам се на въпроса за основателността на размера на финансирането по инструмента за предприсъединителна помощ. Нека разгледаме размера на финансирането, предоставено на Турция по трите различни инструмента. Ако го направим, ще видим, че има много голямо увеличение по първия инструмент и спад по втория. От лявата страна виждате анализ на финансирането по години. Към края на периода до 2020 година ще трябва да направим екстраполация тъй като конкретните суми все още не са определени. Очевидно има технически съображения за съответното финансиране и Генерална дирекция разширяване ни уведоми, че става дума предимно за политически решения. Опитваме се обаче да разберем как така политически съображения се превръщат в конкретни суми а, дори да има политически съображения, би следвало да се очаква да има някаква методология или някакви основи за това конкретни политически съображения и въпроси да бъдат превръщани в е, из... средства, пари. Та не е много ясно как точно се определя финансирането. Е, финансирането предприсъединително на Турция на глава от население е доста по-низко от това за други страни. Но и е, степента на освояване на тези средства е по-ниска от други страни. И последния коментар е, че е, изпълнението през 2002, изоставането от изпълнението е, продължава. Информираха ни от е, турска страна, че това изоставане, което се е натрупало преди повече от 10 е, години, се отразява на цялата система за освояване на предприсъединителни средства в момента. Законодателни промени в Турция. Um, the Commission's annual uh, reports on Turkey going back to uh... От 2005 има съответните данни в комисията. 230 препратки към законодателство има в съответните отчети. Е, сме, огледахме кои са положителни, кои отрицателни или неутрални голяма част от е, препратките е, коментират, че Турция се движи към Европейския съюз, но в една част от случаите, около 10%, се счита, че независимо, че законодателството прави стъпка в посока на Европейския съюз, резервите при оценката са много сериозни в около 4, една четвърта от случаите не беше възможно да се определи в каква посока е преместването, т.е. дали законодателството върви към европейското или обратно. И е, около 14% от коментарите е, показваха определено, че законодателството отдалечава Турция от Европейския съюз три години са тези, където в най-голяма степен се коментира, че законодателството се отдалечава. Сега, каква е общата посока или на така кумулативния ефект? Основното заключение е от проучената област едно е, че ключовите предизвикателства за помощта за предпресъединяване съществуват в Турция, но те не са единствени, не съществуват единствено там. Те са установени и в предишни страни в предпресъединителните им програми и са свързани най-вече с начина по който е, са замислени тези помощи. И е, тук става дума за проблеми, които съществуват отдавна и засягат различни страни, т.е. те са по-скоро продукт на системата на помощите за предприсъединителна дейност. В такъв смисъл не след... могат да се установи кой каква отговорност има за това, но системата като цяло е всъщност отговорна. И в такъв смисъл предлагаме а, да се извлечат следните полуки от предходни програми за помощ. Да се сложи акцент на процедурите и на отчетността, свързана примерно с оценка. Също системата а, е лишена от прозрачност. Никак не е лесно да се установят данните и те да бъдат анализирани от 2002 година за Турция, примерно, има данни за проектите на сайта на комисията. Но никак не е лесно да се извърши е, този анализ, защото ръчно трябва да се изважда от наличната информация необходимите данни. Та никак не е, е лесно да се намерят, примерно, докладите за оценка. Някои от тях просто публично не са налични. И в такъв смисъл полуките се изваждат само, извличат само много краткосрачно. И оценките на помощта 2002-2003 може би се смята, че са вече устаряли, но в края на кращата, ако става дума за Турция, Турция продължава да е със на страна кандидатка, така че е, може би е необходимо да има възможност да има и по-дългосрочна перспектива и поглед на подобни е, неща, а не само да се търси краткосрочна оценка. Излизаме с препоръки, които е, биха били полезни за малко по-дългосрочна устойчивост при оценяване на недостатъците, системните недостатъци на помощта за предприсъединяване. Трябва да има и по-голяма достъпност на данните, е, да има иерархия на дейността по предсъединителните инструменти, да, се, да е ясно какво се случва в отделните отрасли и да има и малко повече логика в отделните е, наръчници за оценка, да има и чисто теоретическа основа на тези наръчници трябва да има и рамка за а, мониторинг на конкретните а, отрасли и да се усъвременява тя на годишна база, а не да се оставя всеки да си вади съответните заключения. Втората област, която бе проучена, бяха а, кредитите на Европейската инвестиционна банка на Турция. Какви са добрите и лошите практики, спазването на европейските принципи и така нататък. Дали тези средства са използвани за привличане на европейски компании да се ориентират към Турция като преференциална дестинация и дали не се дава нелоялно предимство на някои области в Турция. Кредитите на инвестиционната банка са, възлизат на около 2 милиарда от 2005 -та. и обобщено казано, заключенията са така неутрални. Няма данни, че няма последователност в дейността на ЕИБА, а Дейността по кредитите е, отговаря на принципите на банковата практика. Разгледахме два основни принципа. А именно свързани с въпроси за околната среда и социални изисквания – тези кредити, които разгледахме, се отнасят именно за такива нужди. Имахме възможност да поручим отделни казуси в отделни сектори – после няма данни, че средства от ЕИБА са използвани като стимул за е, така, нелоялна конкуренция или за изместване на дейност на европейски компании в Турция. Няма много информация за ефективността на тези кредити. Може би трябва да се създаде повече култура на оценка в тази страна, за да има и съответните данни. С което стигаме до третата област на проучване. Давам думата на колежката. И последната област се е, съсредоточи върху структурата и управлението на помощта, механизма за мониторинг, контрол, ефективността на помощта и условията за изпълнение на общия план за действия ЕС Турция. Е, много бързо ще обобщя резултатите. Както каза колегата, контекста се промени много по въпроса за структурата и управлението на помощта, с началото на кризата 2011 ние, Европейския съюз отпускаше е, средства, виждате тук по различни канали. Има различни компоненти, свързани с различните е, решения. В Турция доверителният фонд, който бе създаден също, е, после инструмента за, турските, за бежанците в Турция, за да могат да се отпуснат съответно конкретни средства. Тук установихме, че е много е, комплицирано да се установи е, ясната е, картина за това как точно се осъществява координацията и управлението в, на средствата. Механизмите за мониторинг и контрол, експост механизма е устойчив, но не е ясно какво е нивото на ефективност. Също така установихме, че е трудно да се е, получи достъп до информацията – Все по-често обаче излизат и по-подробни доклади от комисията. 2009 Сметната палата е, формулира е, съображения за е, мониторинг и контрол на съответните европейски агенции, свързани с дейността а, с Турция и сега тези изисквания се изпълняват много по-стриктно. После ролята на турските е, власти, тя е доста ограничена до координиране и изпълняване на съответните дейности. Но а, е, по отношение на фонда за бежанците, и е, посрещането на бежанците там се отпускат средства по силата на споразумението Европейски съюз е, Турция, но там е, целите са никак не ясно формулирани и съответно мерките за контрол. Дали има ефективност на помощите отпуснати до тук, счита се, че е много трудно да се оцени дали са ефективно разходвани тези средства, защото няма и анализ на нуждите. Тази година се започна с такъв анализ. Никак не е лесно да се, отчете, да се оцени ефективността. Има един конкретен, конкретно проучване на УНИСЕФ за проект. Те също са установили, че е трудно да се установи, тъй като няма и отправни критерии но са извлечени полуки и ще има възможност за повече сътрудничество, особено по проектите, финансирани от Фонда за стабилност и мир. Също въпросът е, е че е необходимо да се обсъдят необходимостта и начина за формулиране на миграционната политика на Европейския съюз, не само за Турция, в цялата област. Препоръчваме да има повече прозрачност във външното финансиране от ЕС за Турция, да има повече координация. Програмите трябва да са съобразени с приоритетите, които са идентифицирани от анализ на нуждите. А когато, ние когато правихме изследването, все още нямаше финализиран анализ на нуждите, така че не можехме да оценим. Също така трябва да се следват и полуките на предходните е, проверки за, изпо, за използване на европейските средства. Необходимо е също така и да се обсъдят и обмислят е, миграционните политики на Европейския съюз, за да могат да се измерват те от гледна точка на ефективността им. В такъв смисъл трябва да се отчитат конкретните практики, добрите е, практики в е, страните в съседство. И като цяло в заключение можем да кажем, че е, за удължаването на кризата с мигрантите продължава да е конфликтен момент и в Турция. Следва да се възползваме от заключенията, които са направени до тук, за да се подобрят реакциите на Европа в бъдеще. Много благодаря за представенето на това интересно изследване и важните констатации, които и самите ние сме правили, по, когато сме писали доклади във връзка с докладите за напредъка, проследимостта на изразходването на европейски фондове и така нататък. Ще ми се поне да се опитаме да 5 или 7 години след края на даден проект, финансиран от нашия дънакоплатец, да проверяваме какво става с тези негови пари. Ще бъда благодарна, ако го правим. Сега нашия докладчик е Марко Вали и му давам думата. Благодаря, госпожо председател. Аз съм също на вашето мнение. Необходима ни е много ясна картина на начина по който се изразходват средствата, особено в така наречените страни в предприсъединителен период страни, които трябва да се приспособят към политическия път, който ще ги заведе в Европейския съюз. Искам да благодаря на авторите на изследването, които са свършили отлична работа. Не винаги обстоятелствата, при които са работили, са били лесни. Според мен проучването е уникално, защото отне, съдържа доста тревожни изводи. Ефективността на европейските средства в Турция продължава да бъде в сянка. Например, не разполагаме с данни на комисията за нередности в изразходването на предприсъединителни средства в страна, в която е всеизвестно, че има силна корупция. При това в същата тази страна на практика през последните години има диктатура. Ердоган уволни хиляди учители, хиляди държавни служители, които всъщност получаваха заплатите си за средства, които трябваше да доближат, а не да отдалечат Турция от Европейския съюз. Остава да се разработят методи за наблюдение и правилно събиране на данни. Имам два въпроса единият към комисията. От проучването става ясно, че няма никаква прозрачност при изразходването на средства и разкриването на нередности. генералната дирекция е информирала авторите на проучването, че няма такава информация, макар че всички случаи на измама в рамките на предприсъединителния инструмент 2 задължително задължително трябва да се а, регистрират. Всъщност става въпрос за 27 милиона евро а, за разкрити злоупотреби с тях и само 9 са върнати обратно. Тоест, как успява комисията да упражнява контрол след като не е в състояние да предостави най-обикновени данни? липсват специфични цели, липсват измерими индикатори, особено индикатори за човешките права. Катастрофално е положението в страната особено по отношение на доближаването до европейските ценности. Та искам да попитам комисията, има ли обяснение за тази неефективност при използването на е, европейски средства? Разполагате ли с индикатори, примерно индикатори за е, демократично развитие или нещо подобно? Друг въпрос колко струва всеки един бежанец в Турция? Има ли приблизителни числа? Извършвали ли сте проучване? Можете ли да посочите данни, които ние като депутати след това да можем да оценим? Или просто се харчат едни пари? без да има никаква обратна връзка. Какво става с парите на европейския данакоплатец в Турция? Сега, за проучването. Ясно е, че става ясно, че няма нередности при изразходването на парите за бежанци. Това ме удивлява, защото в Италия беше установено, че такива нередности са нещо обичайно и човек би помислил, че в Турция нещата ще са по-зле. с какви методи се гарантира, че няма да има злоупотреби? Друг въпрос – Комисията обеща на Турция до октомври безвизов режим, ако изпълни 72-та критерия. Може ли комисията да ни информира малко по-подробно за тази част от споразумението? Въпрос към Европейската инвестиционна банка. Знаете ли дали са идентифицирани случаи на измами в Турция? за каквито нищо не се казва във вашия доклад и какви методи на контрол използвате за да се избегне корупцията и злоупотребата, особено. Тук говоря за методи извън стандартните методи за изразходване на средства на Европейската инвестиционна банка. Смятам, че за Турция трябва да се предвидят по-строги методи на контрол. По какви критерии се оценява дали се работи по стратегическите приоритети на Европейския съюз по какви критерии се оценяват социално-економическият ефект от изразходените средства. Турция всъщност получава най-много пари от Европейския съюз. А, а, на седмо място е списъка на финансираните страни, т.е. получава повече пари от някои страни членки на Европейския съюз. А как се отразяват тези средства на сфери като социалната, екологичната и така нататък? защото средствата, които се предоставят, са доста значителни. Моля за отговор Европейската инвестиционна банка и комисията. Любопитен съм да чуя това, което ще кажат колегите, защото проучването е доста разтърсващо, а става дума за много пари. Благодаря колегата Пипер. Благодаря и на експертите, и на колегата докладчик. Преди няколко години писах доклад, специалния доклад на Сметната палата за предприсъединителния период в Турция. И имам чувството, че нещата са спрели до там. заедно с комисията можахме тогава да установим доколко е транспонирано европейско право, доколко са разработени проекти. Още тогава резултатите бяха разочароващи, а това, което чувам сега ме обещава, че продължава да няма прозрачност, продължава да няма ясен метод Тоест, експертирата, е, изводът от експертизата би трябвало да бъде незабавно спиране на средствата по предприсъединителните фондове много съм любопитен на отговора, който ще даде комисията за критериите и тяхната обратна проследимост. Напълно съм на вашето мнение, но в крайна сметка съм ужасно разочарован от резултатите а, в това проучване. Нищо не се казва, например, а, за а, това как се изразходват средствата за бежанците. Казва се само, че няма инструменти да се измерват ефекта. Още повече, че сега ни предстои пътуване в Турция. Съжалявам, не ни дадохте достатъчно информация. Колегата Аяла Сандър. Бих казала, че изследването стъпва на твърди факти, а именно а, доклада на Сметната палата. Имам няколко въпроса към експертите. Има нещо, което не разбирам, а трябва всички да го разберем. А именно, как се вземат решенията тъкмо в този кризисен район. Сега, ако сравним с кризата в Гърция и съответния доклад на Сметната палата, ще си спомним, че и тогава питахме кой взема решенията, каква е иерархията, защото от тук, според мен, проистичат сериозни проблеми. След като се вземе дадено решение, ако то се вземе прибързано или пък ако е успорвано, а особено в Турция, то е точно така, става сложно. Тоест, в хода на проучването, раз... успяхте ли да разберете кой взима решението, кои са изпълнителите, кои са засегнатите от него? Защото от тук проистичат редица елементи, които подлежат на оценка. начина по който се взимат а, решенията всъщност е решаващият елемент от веригата, от който зависят всички останали елементи. Може би първоначалното решение е било грешно и за това е така. Сега няма да се сочим с пръст и да посочваме виновните във всеки случай, все пак виждам, че сме на една стъпка по-напред. Решени сме да а, ограничим щетите след едно решение, което вероятно е било неправилно. Oui, merci de me donner la parole. Évidemment, je remercie les, les experts pour le, la qualité du travail et M. Valli pour les questions pertinentes qu'il a posées. Néanmoins, il y a, il y a un certain nombre de... Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на експертите. Благодаря и на господин Вали за важните му въпроси. Наистина възникват някои въпроси. Ако правилно съм разбрал, всъщност няма ясен отговор на нито един въпрос. Ако разгледаме отпуснатите суми, както и поставените първоначално цели, то ще видим, че няма никаква яснота. Най-лошото е, че насляпо се инвестират средства, без да се знае от кого се ползват и за какво. Това е нещо, което ме плаши от много време насам. От много време насам вече инвестираме милиони евро, без да знаем какви резултати се постигат с това. Защо? Защото не сме в състояние да обединим отделните проекти. Въпросът ми към комисията е какво смята да предприеме тя в бъдеще, като се има предвид настоящото положение в Турция? Какво смята да предприеме комисията в области, в които не е постигнала резултати в миналото. Днес положението в Турция е по-тежко, отколкото в миналото. Задържани са 3000 магистрати, 16 000 преподаватели, също така много журналисти и други служители. Цели телевизионни канали са преустановили дейността си. Колко време ще продължаваме да търпим всичко това? Разбира се, имаме търговски взаимоотношения, както и двустранни отношения с Турция но трябва да се запитаме дали не следва да спрем изплащането на предприсъединителна помощ. Като се има предвид миналото и още повече като се има предвид, че положението в Турция е много неясно, че не е ясно какво ще бъде бъдещето на Ердоган. Турция, според мен, се плъзга все повече по плоскостта на една ислямска държава. И аз искам да се изкажа. Имам въпрос към авторите. А, значи, а, говори, казахте, че през 2016 година все още се чувства ефекта от решение взето през 2002 година. А, моля ви, обяснете ни. Имам и няколко въпроса към комисията констатацията, че това са политически разходи. Как се прави тя? Какво означава политически разход? А, съответства на сумата искана от страната кандидат? Имаме ли влияние на тази сума? Въобще какво да си представяме зад този термин? И въпросът за докладването. Да, статистиката беше много интересна. Тя трудно се съби, правят такива доклади, не винаги е приятно да се четат, но така или иначе статистиката е интересна. Така че от чисто финансова страна ни интересува дали Турция се отдалечава или се приближава. защото това е къстрена кандидат, на която се плащат пари за да се доближи до, съве, до е, Европейския съюз. Такава страна би трябвало да може да бъде принудена да се доближава, а не да продължава да взима пари и да се отдалечава. Може би има някакви лостове, като замразяване на средства и така нататък. Особено когато има проблеми не само по конкретни проекти, а и по принцип. И след като и британските ни приятели решиха да напускнат Европейския съюз, а те бяха, които най-много за на, така, подкрепяха присъединяването на Турция, се питам как ще продължат нещата. Комисията има ли поглед върху проекти, финансирани преди 7 години с европейски пари? Има ли някаква последваща информация или се потънаха някъде тези средства? директора на а, дирекция за Турция в комисията. Благодаря ви, че дойдохте. Заповядайте. Um, Благодаря, госпожо председател. С ваше позволение ще добавя няколко думи, за да ви изложа нашето, нашата представа за случващото се в момента в Турция. Когато човек работи в комисията, трябва да прояви голяма смелост, за да противоречи на председателя на Комисията по бюджетен контрол тук. Не веднъж съм разговаряла с вас в миналото. Сега за първи път искам да ви противореча във връзка с проучването. Според мен това проучване в никакъв случай не е с отлично качество. Много от въпросите на господин Пипер и други ваши колеги се дължат на недобрата методология, на която почива това проучване, на липсата на някои основни елементи в него. Трябва да се запитаме как най-добре да подходим при такива проучвания. Манфред вчера в навечерието на пътуването ви в Турция ви даде необходимата информация с всички подробности за възстановените суми, за нередностите, за случаите, по които Олаф е започнал процедура има един основополагащ проблем. Той е свързан с методологията. Именно поради този проблем се правят много общи констатации, които не почиват на професионален анализ и нямат нищо общо с реалността. Радвам се, че можах тук да кажа това. В момента се намираме в особено сложен момент – Излезли сме на един нов етап от отношенията си с Турция, който ни поставя пред особено големи проблеми. Основен проблем е миграцията. Ако водехме този разговор преди година, щяхме да говорим за 10 000 души, пресичащи Егейско море всеки ден. От тогава насам както и след изявлението Европейския съюз Турция от 18 март, установихме контрол върху ситуацията. Към момента броят на лицата, пресичащи Егейско море е около 94 души на ден. Към тях се добавят и лицата пряко засегнати от споразумението Европейски съюз Турция. Наблюдаваме от това споразумение насам рязък спад – в броя на хората пресекли Егейско море. През първите три месеца на тази година загинаха 366 души. Разбира се, продължава да е висок броят на загиналите, но той е много по-нисък от момента, в който кризата бе най-остра. Ние от своя страна също свършихме някаква работа. Трябва да не се съглася с докладчиците. Според изявлението от 18 март, комисията се задължава да подпомага Турция в усилията й при изпълнението на критериите за либерализиране на визовия режим. Трябваше тази цел да бъде постигната още преди няколко месеца. Сега вече е октомври, но Турция продължава да не отговаря на някои основни критерии, като законодателство за борба срещу тероризма, защита на данните с цел борба срещу корупцията и много други критерии. Методологията ни е ясна. Продължаваме напред създадена държава, ако тя е изпълнила критериите. Трябва да изиграем своята роля като пазител на договорите и по отношение на либерализиране на визовия режим. Докладът не е особено полезен. В никакъв случай не е, тъй като много голяма част от информацията в него вече е устаряла. Предоставихме 3 милиона по първи транш. 1 милион е от бюджета на Европейския съюз за период 2016-2017 година. 2 милиона са от бюджета на общността Става дума за целеви средства по външен бюджетен ред. Вече съм обсъждал подробно този въпрос с вас и колегите ви от друга комисия. От тези 3 милиона, 2,2 милиона вече са ангажирани. Подписали сме договори Подписали сме договори за 1,5 милиарда евро. Вече са извършени плащания в размер от 467 милиона евро. Става дума за инструмента, механизма в помощ на беженците в Турция. Когато отпътувате до Турция, ще видите какъв е конкретният резултат от тези средства сключен е договор за 300 милиона евро с Министерството на образованието. По този договор се предоставя достъп до образование на 500 хиляди сирийски деца, които иначе не биха имали възможност да ходят на училище. Бе подписан договор в размер от 300 милиона евро с Министерството на здравеопазването за предоставяне на медицински услуги на до 2 милиона сирийски бежанци. Всичко това е много ясно отразено в подписаните договори. Да разгледаме извънредната мрежа, извънредната предпазна мрежа. В рамките на този проект беженците получават нещо като кредитна карта. Така тези хора си връщат достоинството, могат да живеят самостоятелност. По тази кредитна карта им се предоставя месечна сума, с която могат да си купуват храна. Това са конкретните резултати от дейността ни по места. Още през месец май започна работа по тези проекти. Лесна ли е работата по този механизъм? Никак не е лесна. Заседанието е открито, но въпреки това ще ви кажа какво мисля. Но се в ситуация подобна на тази в Монти Пайтън – нямаме пари, но едновременно с това постоянно поставяме началото на някакви проекти. А в случая конкретно сме заделили средства, по които има и конкретни проекти. Um, Ще се спра и върху по-общата политическа ситуация. Несъмнено тя е много сложна. Трябва да проявим солидарност към Турция и категорично да заклеймим опита за преврат там. Ако Камерата на общините бе бомбардирана, например, от въоръжените сили. Аз щях да съм безотешен. Безотешен съм и така след Брексит. 400 000 души бяха арестувани 100 хиляди души пък бяха уволнени. Турция би била изправена пред голямо предизвикателство, ако трябваше да гарантира всяко едно от тези лица да бъде обект на отделно съдебно производство, ако трябваше да му се зачете правото на справедлив съдебен процес, ако трябваше към него да се приложи презумпцията за невиновност. Това би било огромно предизвикателство за всяка една държава. Връщам се на доклада за напредъка. Не знам с кой докладък за напредъка сте се запознали от 2015 година. Не може да е бил докладът на комисията. Една от основните промени, които внесохме в метода си за разработване на тези доклади, в резултат от многото работа, която свършихме с господин Брок и с Европейската сметна палата, бе въвеждането на абсолютно ясна методология, по която няма никакви съмнения в действията, предприяти от дадена държава по пътя и към Европейския съюз и постигнатите от нея резултати за периода от последните 12 месеца. В доклада ни за напредъка много ясно се заявява, че Турция е направила крачка назад. Това се заявява повече от ясно. През следващите няколко дни при всички положения ще се свържа с вашия докладчик, за да имате ясна и точна информация преди посещението си в Турция. Изготвянето на доклада за тази година за Турция също ще е предизвикателство, защото не сме свидетели на непременно положителни промени по отношение на правата на човека или правото на свободно изразяване. Ще кажем всичко това без каквито и да било заобикалки в доклада си на 9 ноември. Също защо е важно всичко това? Защото инструмента за предприсъединителна помощ е финансов инструмент от ново поколение. Комисар Георгиева иска да впише този инструмент в общата рамка за оценка на резултатите. По този нов инструмент са поставени конкретни цели, една от които е напредък по пътя към Европейския съюз. Предвидени са също така и ясни показатели. Страните, например, са задължени да си поставят цели по отделни сектори. Предвижда се също така при постигането на добри резултати страните да бъдат възнаградени. Това възнаграждение може да е в размер от до 10% от годишното финансиране по инструмента за предприсъединителна помощ. В случая може да става дума за до 150 милиона евро. Те могат или да бъдат приспаднати от предприсъединителното финансиране за страната, или да бъдат добавени към него под формата на възнаграждение. Всички тези условия повече от ясно са записани в законодателния акт. Разглеждаме и редица други критерии, като ефективното и ефикасно прилагане на предприсъединителната помощ. Тук имахме някои проблеми с Турция, тъй като на нея никак не се искаше да заложи конкретни цели в някои области, като например правата на човека но от това можем да си извадим и съвсем логични заключения. Освен това, изключително отблизо следим прозрачността на изразходването на предприсъединителната помощ. Не разбирам коментарите ви за механизма в помощ на беженците в Турция. Ако отидете на страницата ни в интернет, ще видите, че има много точен преглед на всеки един договор, на бенефициентите по него. Има също така страни, таблици, в които е описано по кои инструменти са подписани отделните договори. Още няколко думи за прозрачността на предприсъединителното финансиране. Работим в рамките на International Aid Transparency Initiative. Това е неправителствена организация, която прави обща оценка на инициативите за предоставяне на финансова помощ по света. Цитирам от доклад на тази организация. Ресорната генерална дирекция е постигнала значителни подобрения. Тя се нарежда на 13-то място в класацията от общо 46-ма донори. От 2013 година насам дирекцията е увеличила прозрачността на работата си с 26% по линията на редица предприяти от нея мерки. Не разбирам защо не сте запознати с всичко това. По другите ви въпроси, следим ли отблизо случаите, по които е започнал процедура ОЛАФ? Да, разбира се, като прилагаме и принципа на поверителност. За това не можем сега да ви дадем подробна информация. Много добре знаем какво става и с възстановените суми. От 2002 до 2006 година бяха възстановени 72,5 милиона евро от Националния фонд. Това отговаря на 8,5% от първоначалния размер на финансирането. Предстои да бъдат върнати още някои суми, тъй като се прилага подхода, който се прилага и към децентрализираното изпълнение по структурните фондове. Т.е. текат още процедури по уреждане на спорове. Трябва да приключат тези процедури, за да се стигне до окончателното възстановяване. Удовлетворени ли сме от темпа на изпълнение? Не, в никакъв случай не сме. Европейският съюз малко се забави с договарянето на финансирането по настоящата многогодишна финансова рамка. От друга страна, не предоставяме средства за децентрализирано изпълнение, за системата на децентрализирано изпълнение, докато не сме акредитирали изцяло, докато не са въведени определени гаранции, докато не сме съвсем сигурни, че тази система ще работи. Все още не са изчистени някои проблеми, за областта на транспорта в Турция. Единствено в момента, в който можем да валидираме системата като цяло, ще предоставим и финансиране. Има някои проблеми с договарянето от турска страна. Аз като разпоредител с бюджетни средства спрях удължаването на срока по някои договори, именно поради проблеми във връзка с изпълнението. По друг ваш въпрос, какви са разходите за един бежанец? Трудно е да ви дам точни цифри, тъй като трябва да се знае от самото начало какви услуги се включват при изчисляването на тези разходи. Ние сме изчислявали до момента разходите за медицински услуги и образование. Защо не са били установени нередности при изразходването на средствата по миграционните фондове? Не искам да проявявам надменност, но отговорът ми би бил, че причината е, че този фонд започна да се прилага едва през месец март. Прекалено е рано да дадем такава информация. В момента работим по извършването на добра оценка на всички проекти по него. Говорих за либерализирането на визовия режим. По въпроса за бъдещето на отношенията ни с Турция. Те до голяма степен ще зависят от напредъка, който Турция иска да постигне при изпълнението на предприсъединителните критерии. Диалогът с нея е изключително важен в много области на политика. Можем да подкрепяме Турция, но не можем да я заменим. На 9 ноември в доклада ни за напредъка ще се съдържа подробен анализ и на този въпрос. Ще има и изключително ясно, подробно изложение на методите ни които сме прилагали през изминалите 12 месеца. Разбира се, нямаме нищо против възражения от ваша страна. Готова съм да приема вашите възражения, но не разбирам защо изобщо ми възразявате. Направихте една обща констатация за проучването, но не разбрахме на какво почива тази констатация. Затова моля сега конкретно да се изкажете за проучването. Мисля, че ви дадох немалко е, примери. Не разбирам е, коментарите за прозрачност, не разбирам всички коментари за доклада за напреднак, така както и за доклада за възстановените средства. Така че, като разглеждам е, проучването и така се обръщам към докладите за оценка с голяма откритост. Знам, че те са много важни инструмент. Аз отговарям за оценката в моя дирекция, но смятам, че тук много малка стойност имат поръките. Авторите е, не винаги излизат с е, правилната картина. Сега част от е, отговорността може да е, че ние не сме дали точната информация. Ние работим а, с огромен под огромно напрежение с миграционната криза, имаме ограничен персонал, може да няма средства, не знам каква е причината, но за мен, като виждам препоръките, особено препоръките за липсата на прозрачност, абсолютно не мога да го съчетая с това, което всъщност ние вършиме в ежедневния живот. Сега давам думата на авторите на проучването за отговор. Um, uh, yes, well, we did, um, we... Uh, да, проблема е с прозрачността, според мен трябва ясно да се разбере, че има голяма разлика между това да сте служител на Генерална дирекция разширяване и вие знаете къде е информацията и можете да я получите, ние се срещнахме с представители на тази дирекция. Вие не бяхте там, не сме се срещали с вас, с ваши колеги. И е, инфор... част от информацията, примерно за нарушенията, получихме е, различна информация от различни звена на комисията. От е, Генерална дирекция. Е, разширяване, ни казаха, че няма такава информация. После от делегацията научихме, че и тя, и е, съответната генерална дирекция, която каза, че ги няма, имат такава информация. Е, не сме казали, че докладите за напредък не са прозрачни. Това по-скоро се отнася за финансирането по предприсъединителните програми особено по документите за втория инструмент за предприсъединителна помощ. Там не сме наясно нито какви са целите, нито какви са били съответните е, интервенции. Като цяло има проблем с прозрачността по отношение на е, достъпа до информация меко казано, е, беше така се борихме да получим информация по определени теми, при положение, че тя е, е налична. Някои от информациите съществуват на сайта на комисията, но е, сайта на комисията не е чак толкова лесен да извадиш информация от него. Е, комисията във всички случаи, като че ли специално, не казваме, че специално се старае да я направи трудна за намиране, но все пак има достатъчно препятствия. Предходните програми е, имат повече информация. Много добре е, че има информация примерно за всички проекти от 2002 година, но ако трябва да правите финансови анализи, всичко трябва на ръка да се извади от Значи първо трябва да свалите съответните файлове, след това да вадите е, информацията в електронни таблици или по някакъв друг начин да успеете да я обработите. Що се отнася до възнагражденията за извършена работа. Има 10% възнаграждения за постигане на определени цели. Надяваме се, обаче няма, а, примерно, намаляване със същия процент за непостигане на така формулирани цели. Няма връзка както се вижда, между стратегическите отраслови индикатори и отделните проекти или интервенции. Аз мога да продължавам да отговарям на въпросите. Да го направя ли? Информацията за вземане на решения. Тук отново, на нас поне, не ни е ясно. Като че ли а, има склонност да се правят препратки към различни регламенти и документи. И в такъв смисъл не е ясно определени нива на финансиране, как се постигнати. И когато зададохме конкретен въпрос на представителите на Генерална дирекция, разширяване, те отговориха критерия политически. Може би, ако се бяхме срещнали с генералния директор, той можеше да ни обясни малко по-подробно и по-ясно. Но определено е, така методологията за този процес на нас не ни стана ясна. Процедурите по отношение на предприсъединителното финансиране са изключително сложни. Е, добре документирани са, но както упоменах, когато задаваме въпроса защо е взето конкретно решение, обикновено е, ни препращат към определен регламент без конкретно обяснение за това кога е взето решението, на базата на какви критерии. Yes, and the question on the backlog, um, that came from a Turkish... За оценката на въздействието, там получихме информация от турската страна. Те са запознати с материята. През 2002 е започнала помощта за предпресъединяване. Турските власти относително бавно са започнали да освояват средствата. Не е било ясно и какъв е статута на хората, които работ... са работили в съответното звено. Така че отначало е имало известен застой. След това вече промените в различните предприсъединителни инструменти са упражнили известен натиск. Има препокриване между първия предприсъединителен инструмент за Тър... Турция и инструмента за предприсъединителна помощ едно. Там се създават е, структури, които отговарят на финансирането по е, структурните фондове. Изключително е, проблематично е по мнението на турските власти, защото сега са се съсредоточили звена в различни институции, които нямат навика да работят помежду си и така нямат стимули за разработване на така кохерентна отраслова стратегия. Това също е проблем. Ексанте проверките за отпуснатите средства са много е, интензивни и това никак не е лесно. Има забавяне, защото не винаги комисията отговаря достатъчно бързо на ключови въпроси. Това е особено видно в програмите, е, регионалните програми за конкурентна способност. Отговорностите в това отношение са били върнати от Генерална дирекция Регио към Генерална дирекция Разширяване и турците коментират, че отговорите от втората генерална дирекция не са толкова добри, колкото те са били свикнали да получават от генерална дирекция Реджио. И качеството на съветите, поне в краткосрочен план, се е повлияло от прехвърлянето на отговорности. Може би отговорът на този проблем е много прост. Просто че е, има натрупани не, неотговорени запитвания. А може би и в Турция няма достатъчно персонал за управляване на фондовете. Вероятно има и други проблеми, е, така чисто свързани с системата, които е, се отразяват. Благодаря. Имаме проблем с а, времето. Искам да дам, разбира се, думата на Марко Вали, но преди това а, искам да ви попитам. А, назовахте няколко числа. Казахте 2 от 3 милиарда, че, а, били, а, че за тях било ясно за какво ще се разпределят средствата. Това е с оглед на бъдещото ни посещение в Турция. Казахте за едни разплатени 67 милиона. Интересува ни как точно. Интересуват ни също и средните разходи на бежанец, защото всъщност за това са тези плащания. За, по, какво, по какви критерии се реши, че това ще бъдат точно 3 милиарда? Много ще ни помогне такава информация за пътуването. И ако колегите, които ще участват в делегацията, имат някакви въпроси, е добре да ги зададат на колегата Целер. Съвсем накратко давам думата и след това на колегата Вали, защото след това трябва да продължим. Благодаря. Имам само един въпрос. Беше казано, че в, е, се предоставят е, значителни суми на Турция е, и като много от тях са за осигуряване на образованието на децата на сирийските бежанци. Моето лично впечатление беше, че всички тези деца говорят арабски, а не турски. И тези от тях, които са, били, има, са получили някакво основно образование в Сирия, то е било на арабски язик, респективно на арабско писмо. Как ще се гарантира, че тези деца ще бъдат обучавани на родния си език или пък на турски? За целта са необходими учители, обучен персонал, може би социални работници, защото много от децата имат травми. Как се контролира целият този процес? кой а, наблюдава дали а, средствата се използват разумно или не служат за алиби? Председателката, мога ли да ви помоля писменно да изпратите този въпрос? Колега Вали. Бих искал да получа писмен отговор от от ЕИБ е на двата си въпроса. Знам много добре, че темата далеч не е лесна, още повече, че господин Ердоган ни изнудва. Има сделка за 6 милиарда без институционално потвърждение. Тоест ние му даваме 6 милиарда, той си отваря е, границите и пуска бежанци и получава и визови облегчения а, няма а, законно междуинституционално споразумение по този въпрос. Питали сме и господин Шулц. Няма официално потвърждение. Това е единия въпрос. На второ място липсващата прозрачност по отношение на мигрантите. В Италия имаме същия проблем така изчислихме 35-37 евро на човек бежанец, който, иммигрант, извинете, който влиза в Италия. Така ли е и за Турция? И освен това, как контролирате а, договорите и подизпълнителските договори? Има ли пране на прани? Защото знам, че много престъпни организации перат пари в цялата тази схема. Не искам да споря с вас, напротив, искам да си помогнем, за да се опитаме да направим преглед на една много комплексна ситуация, която би могла да породи още проблеми, за които комисията за сега не предполага, може би. Именно защото комисията е разделена на толкова много дирекции и отдели. Има а, хора, които отговарят за иммигрантски програми в други части на Европа, например в Италия. Може би от тях можем да получим също по-ясна информация. Той с нетърпение ще очаквам писмените отговори от комисията. Нека останем в диалог. Благодаря. Благодаря, благодаря и на авторите на изследването. Ще продължим да следим въпроса, особено по време на пътуването в Турция. При Припомням, че ни трябва още членове на делегацията. Имаме три свободни места. Пътуването започва на 1 ноември вечерта с брифинг, така че вдигайте ръка. Бих искала да а, пристигна в Турция с пълночислена делегация. Много съжалявам, нямаме време, трябва да продължим. Просто въпросите, които бяха зададени, най-добре е да получат писмен отговор. Така, благодаря ви. Следваща точка освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета и среща с, с размян на мнение с генералния директор регионална и селищна политика Марк Люметре. Първо да му честита на значението на поста. Имате думата за кратко представяне. Благодаря, госпожо председател, за поздравя, поздрава. Е, Уважаеми госпожи и господа депутати, колеги, Ще ви представям накратко годишния доклад за дейността, подписан от моя предшественик. Този доклад се отнася до резултатите за 2015 година. Този доклад, според мен, потвърждава наличието на една стабилна тенденция на постепенно, бавно намаляване на броя на резервите. Потвърждава също така и една положителна, според нас, тенденция на намаляване на риска, свързан с разходите. Остатъчният риск според нас възлиза на общо 1%. Наближава приключването на програмите по периода 2007-2013 година. Като се има предвид това, този общ процент остатъчен риск потвърждава че ще можем да приключим периода с процент на грешки под прага на същественост. По въпроса за програмния период 2014-2020 година. Миналата година бяха проведени много активни действия за подготовка на програмите. Някои програми все още трябва да бъдат договорени с държавите членки. Съпътстваме и действията на държавите членки при определянето на органи за управление и контрол. В тази област напредваме сега с по-бързи темпове. Има и редица други условия, които искаме да бъдат изпълнени, за да може още в началото на настоящия период да се гарантира колкото се може по-високо качество на изразходването на средствата. Постигнали сме доста добър напредък по изпълнението на тези условия. Става дума най-вече за предварителни условия. Това бяха уводните ми думи. Благодаря. Колегата Целях има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Леметра, че дойде тук. 2015 година беше доста сложна. Тя трябваше да бъде втората година от втория финансов период на структурните и кохезионните фондове. Но 80% от плащанията през 2015 все продължиха да бъдат временни плащания за програми от предходния период на финансиране и авансовото и авансови плащания. Авансовите плащания за периода 2014-2020 бяха само 7,8 милиарда. Така че докладът за 2015 се опира най-вече на предходния период. Вероятно така ще бъде и в годишния доклад на Сметната палата. Има положителен ефект над 35 про проекта в областта развойни и научни дейности са били финансирани в проекти за подкрепа на малки и средни предприятия са били е, финансирани. Също създадени са много нови работни места. Структурните фондове за растеж и заетост също са подпомогнали развитието в своята сфера. И все пак остават някои въпроси. Индикаторът създаване на работни места – наистина ли е подходящ за намаляване на раз... или определяне на разликата в развитието на регионите, защото същинската цел на политиката на сближаване е економически по- силните региони да останат конкурентоспособни, економически силни, а по-слабите региони да бъдат направени, да бъдат доведени поне до средното европейско равнище. Може би трябва да се поработи дали, върху въпроса дали до сегашните индикатори наистина отразяват е, реалността. Същото се отнася за критерият устойчивост на работните места, които са били създадени. Не винаги имаме пълна прозрачност по този въпрос. Също е по въпрос начина на оценка на резултатите между, е, на сътрудничеството между научни институции и, и бизнес. Освен това, ни трябва а, е, гаранция за достоверността на данните, които получаваме от държавите членки. Друг един проект а, е, в, връзка с кохезонната и стру инфраструктурната политика, това е транснационалната транспортна инфраструктура. Тук има някои дефицити. Е, те бяха посочени и в предишни доклади. Много често инвестициите се насочват към вътрешния транспорт, макар че всъщност акцента трябва да падне върху трансграничното строителство. Европейския семестър имаме а, специфични препоръки по страни, как те могат да бъдат обвързани с възможностите, които предлагат структурните фондове, за да може да се провери дали тези препоръки се изпълняват. Също така бих попитал дали главна дирекция Регио използва споразуменията за партньорства а, за това да се проверява изпълнението на препоръките. Знаете, че много от тези споразумения бяха а, подписани много набързо, поне за периода 2010-2014. Сега по отделните програми все още имат четири програми от периода 2000 до 2006 в България, Италия и Румъния, които още не са приключили, не са изпълнени. Мисля, че за тях ще ни трябва повече информация какво става с тези програми и кога да очакваме вече след 10 години тяхното приключване. Въпросът за достоверността на данните, подавани от държавите членки, вече беше споменат. Процедурата е споделено управление така че а, данните от държавите членки са много важни, за да може да се направи преценка какво прави комисията, за да така, получава по-достоверни данни от държавите членки. Това е важно, за да оценяваме ефекта от кохезионната политика. А, традиционен проблем с разходите, а, които не би трябвало да бъдат одобрявани. Как смята да ги конс компенсира комисията. И още един въпрос. Разпоредбите в областта на ДДС в някои страни са малко неясни и така те могат да представляват източник на сериозни грешки. Може би трябва да се опустят тези разпоредби. Друг въпрос, как смятат, смятат комисията и сметната палата, че са се развили, че се, се развили, че се е развила дейността на държавите членки в областта на обществените поръчки, какви са тенденциите Финансовите инструменти играят много важна роля, включително и в регионалната политика. Важно е, е да се направи преценка дали тези финансови инструменти са действително ефективен инструмент. Е, е, е, и както вече стана дума, беше казано, че комисията е, е, беше зададен въпроса докъде има ли някакъв напредък в е, отделите на комисията, които се занимават с оценката на разходването на структурните фондове. Говоря за количествени и качествени измерения. Use it or lose it scheint immer noch vorherrschender Ansatz. В много държави е, членки, като че ли се още действа принципа, трябва да се освоят средствата, защото иначе ще ни ги вземат. Продължава ли наистина да, да е така? Как е, е, какво се прави, за да се фокусират държавите членки върху реалния резултат? Има ли за това някакви финансови стимули и респективно финансови санкции? защото финансовите плащания за сега не се ориентират според индикаторите за резултата, макар че сме почти в края на третата година на програмния период. За съжаление, европейските фондове много често се използват за заместител на националното финансиране и тогава, разбира се, не личи никаква полза от европейските средства, какво се прави против това явление. Защото средствата от Европейския съюз би трябвало да се използват за осъществяване на европейски цели. Друг източник на грешки са нарушенията на разпоредбите за субсидиите – по различен начин е уреден този въпрос в, за различните фондове. Например, ако университет получава пари от рамковата програма за научна дейност, а същия университет има е а, държавно финансирана а, институция, той не би трябвало да бъде финансиран с европейски средства, но често съм а, срещал случаи, в които някои предприятия могат да просъществуват а, само с държавна помощ. в тези случаи. Може би обаче финансирането на проекти би било в конфликт с разпоредбите за субсидирането. Мисля, че трябва да има повече прозрачност и в тази сфера. Това бяха някои мои бележки, тъй като нямаме достатъчно време. Е, бих казал, че ако има други въпроси, те ще постъпят писменно. Председателката, благодаря. Е, генералният директор. Благодаря на докладчика за този така дълъг списък от въпроси. I will try to go through them. Uh, Ще се опитам да отговоря по реда на задаването им. С индикаторите за създаване на работни места. Доколкото разбрах, задавате въпрос дали е, те са е, законосъобразни. Кохезионните е, политики с право започнаха да се формулират в съответствие с целите на програма 2020. И една от целите е създаване на по-висока заетост. Така че определено считаме, че показателя за създаване на работни места като много добър и централен за кохезионната политика. Обръщам ви внимание също а, и а, резултатите, които току-що публикувахме на 21 септември за последващата оценка. Тя се базира единствено на резултати до края на 2013 защото всъщност оценката бе формулирана в последните години и половина. Много, много пространна а, а, дейност, извършена от външни от експерти, не от нас. И а, резултатът е впечатляващ, според мен. В съответния период, чисто нетно, Европейският съюз е създал 3 милиона работни места. И директният резултат от политиките за сближаване, които за, нали, резултатите, които са дирек, преки и измеряеми, е 1 е, милион работни места, т.е. една трета от общо създадените работни места в Европейския съюз а, в периода 2007-2014. Много е, внимавахме в е, извършването на тази последваща оценка да не броиме два пъти едни и същи места, да не броим е, работни места, които не са постоянни. Направихме две засечки в различен период от време, именно с тази цел. Така че оценката е твърде, твърде консервативна всъщност през 2007 до 2013 не разполагахме с същите инструменти, които ще се използват през 2014-2020. Страните членки тогава нямаха задължение да предоставят данни в такива подробности. Именно по тази причина и не можем да бъдем по-точни. Що се отнася до цифрите за бъдеще, прогнозите до 2020, там според нас извършихме качествен скок. Страните членки ще са задължени да подават информация по стандартизираните показатели или индикатори по всяка от отделните програми. И част от одита, всъщност, по време на периода, ще се състои в това да проверим доколко надежни и е, стриктно компилирани са тези данни. А така че в бъдеще ще разполагаме с много солидна информация, на базата на която да отчитаме какво се случва в различните региони и страни членки. Що се отнася до връзките с европейското полугодие или европейският семестър и по-конкретно връзката с препоръките за всяка отделна страна – свързани пък и с процедурата за прекомерен дефицит. По препоръките за всяка конкретна страна, там при преговорите с съответната страна сме отчели в пълна степен, става дума за преговорите за партньорските споразумения, и по конкретните програми сме отчели съответните препоръки и стигнахме до заключение, че кохезионната политика продължава да отговаря на формулировките на последните препоръки за конкретни за всяка отделна страна, така от последния програмен период. А що се отнася до засилване на а, политиките, ориентирани към резултати, определено има много елементи, които ще ни дадат възможност да направим така, че страните членки и съответните региони да не отслабват усилията си за постигане на целите, застъпени в различните програми. Изготвена огромна подготвителна работа, включително с формулиране на условията, за които коментирах. И по този начин ние можем да бъдем много по-сигурни в много по-голяма степен в качеството на средствата, които се разходват. Много формулирани отраслови стратегии има, разработени в страните членки в областта на транспорта, здравеопазването, е, горивата – и също научните изследвания и иновациите. Несъмнено сте чували термина стратегии за интелигентно специализиране. За това не се говореше до преди година. Сега всички региони искат да инвестират в научни изследвания, в иновации, и съответно се разработ... т.е. всички региони, които искат да е, инвестират в е, иновации, е, имат съответната работна стратегия, а, която обвиня, обединява и съответните участници в процеса, за да се види къде са силните моменти на региона, и в каква посока да се ориентира този регион за изграждане на научно-технически капацитет и дейности за а, Представени са така, частния сектор, научните среди, научно-изследователските институции и публичните власти – това е едно от е, условията, формулирани в е, последва... Е, предварителните оценки. В миналото имахме много добре обмислени стратегии, хоризонтални такива, за развитие на отраслите. И също така формулирани конкретни показатели. Съгласни сме, че периода, съгласен съм с вас, периода започна бавно, и не е толкова просто в първата половина на периода да се проследи какъв е напредъка. Едва след 2017 ще можем да дадем по-конкретни резултати и оценка. Така е, за съжаление, но това е и резултат от огромната работа, която е свършена от толкова много специалисти, за да може да има и съответното качество. И сега, още един момент. Говорихте за резерва за резултатите. Да, този резерв се активира само на базата на резултати, които обаче ще бъдат констатирани през 2018. И като се има предвид, че периода започна бавно, няма да отрека, че вероятно това не е най-добрия момент в периода да се занимаем с тази дейност. Предвидено е по законовата рамка но, що се отнася до момента за стимулиране, а, това ще бъде добре за отделните програми, за да могат те да не се отклоняват от основните цели, които са си формулирали. Коментирахте също а, дали трябва, не трябва да е по-стриктно селектирането на проекти. За мен един компонент, за който не се сещаме достатъчно често, когато говорим за кохезионната политика, е следния. Когато разглеждаме как се развиват разход, публичните разходи след кризата, след 2009 а, какъв е, е, е как е, се е, ограничиха публичните разходи, като се е, отрязаха инвестициите? Световната банка сега ще излезе с един доклад е, за Европейския съюз и там има една смайваща графика за развитието на публичните средства – от 2002 до 2025 е, е направена прогноза. Също има и графика за текущите публични разходи между 2015 и 2020 и също публичните инвестиции, които падат до 90 спрямо 2007 заради кохезионната политика тази цифра е само 90, иначе ще ще бъде много по-малко. In fact, and as I said, of new. Да, нови, добре обмислени стратегии как да се инвестират публичните средства – бяха разработени именно на база на условията от ексанте проверките. И е, по тази причина ще има и много съществено увеличаване на качеството на проектите в сравнение с предишния период. След това, ако ми позволите, ще коментирам вашият така, списък от елементи, който аз поддържам, така, за това, кои са трудните, къде има трудности, в кои области. Дали защото има неясноти в формулиране на правилата или по причина на това, че настоящите регулация е може би проблематична. Говорихте за неотчитани разходи, включително ДДС. Говорихте за връзката между правилата за държавна помощ и как те се отнасят или не се отнасят за областта на научните изследвания. За недопустимите разходи, там те са един основен източник за грешка, поне по наше мнение. И вие вероятно точно това сте установили. Това не се случва с държавните помощи или с тръжните процедури. Там няма план за действие, а малко по-така размити дейности, които са насочени главно към подобряване на капацитета на органите, които се занимават с управление на този процес в страните членки. Работим по този въпрос. Опитваме се да дадем възможност на тези органи да се възползват от различни инструменти, за проверки, за инструменти за обучение също така, така че съответните власти да имат капацитета и възможностите да а, се възползват от а, а, опит, който е необходим а, в тази сфера. ДДС. За мен това е въпрос, е, който трябва да се дискутира отново, когато говорим за бъдеще. Огромна е сложността на материята, огромен е капацитета да се появяват грешки. Разбира се, винаги трябва да внимаваме да не финансираме реално проекти в степен повече, отколкото те са имали разходи. Може да има нали, и е, възможността за модулиране на този процес с изисквания за съфинансиране. Това е, ще даде възможност нетната подкрепа с европейски средства да не надхвърля разходите. Мисля, че определено е необходимо да огледаме тези, този подход с цел да се упрости е, процеса. Държавните помощи. Един момент е, е интересен и проблематичен и много труден за обясняване там, особено за представяне на потенциални, обясняване на потенциалните бенефициери. А именно това е положението, което вие коментирахте, в смисъл, когато един научно-изследователски център или дружество има успех в с предложението си по Хоризонт 2020, те нямат нужда от държавна про, а, помощ. И ако този проект е избран, но ако този е, проект се окаже, че не може, не е достатъчно добър, за да бъде финансиран по Хоризонт 2020, поради ограниченията си, и бъде подаден към няко... за финансиране от някоя регионална или национална програма, тогава се задействат и правилата за държавна помощ и съответно финансирането не е на ниво каквото би било по хоризонт 2020. Няма рационално обяснение на това явление. Ние се опитваме да е, вървим в посока така да има взаимно опрашване, ако мога така да кажа, между Хоризонт 2020 и е, работата е, по е, други програми, финансиране от кохезионните политики. Е, предложения по Хоризонт 2020, когато има оценки и се казва, че съответния проект е отличен, но няма средства по Хоризонт 2020, тогава ще бъде предложено да се финансират тези проекти по кохезионна политика. Тъй като тези проекти са минали по селекционната процедура на Хоризонт 2020, не виждам защо трябва да се задействат правилата за държавна помощ а, така, а, в така, вътрешните ам, дискусии с Генерална дирекция конкурентна способност вече сме поставили тази тема и ще ви информирам как се развиват разговорите. Накрая говорихте как се, за развитието на финансовите инструменти. Много, много бавно вървеше този влак, така да кажем, до 2013, но след това, в последните три години, той забърза изключително много. Последния годишен доклад за изпълнение на финансовите инструменти в рамката 2007-2014 е вече на лице и там се съдържат два вида информация, които са много от съществено значение. Първо за това ускоряване е важно да се знае, че нивото на връщане на средствата, на средствата е много е, голям, 75% в момента а, сме постигнали. До края а, 60% е бил това, даже по-малко от 50% през 2014. Така че инерцията е много голяма и в такъв смисъл сме доста уверени, че окончателните резултати ще бъдат много положителни. Тук ви обръщам внимание на един проблем, и така разминаване на становищата между нас и Европейската сметна палата. Нашата правна оценка е, че всички възстановявания на средства за бенефициерите през финансовите инструменти до края на 2015, но преди да приключат програмите, са допустими разходи. И това е тълкуване, което така е било възприемано, но Европейската палата като че ли в момента не е склонна да приеме това тълкуване. Надявам се, че това ще се промени, защото в противен случай е, раз, така, разминаването в оценката на грешката ще е много голямо именно по тази причина. Втори момент, който си струва да бъде дискутиран, е броя на финансовите инструменти, които са създадени в последния период. Става дума за над хиляда инструмента. И тук е, трябва да си зададем въпроса и за в бъдеще дали наистина и имаме необходимата критична маса за ефективност, за това да има максимално въздействие е, и съчетаване на риска. Мисля, че тук има какво да се помисли за това как реално да се постигне едно ниво на професионализъм и ефективност на финансовите инструменти което би следвало да очакваме. Благодаря. Значи, комисията е Комисията обсъжда намаляване на финансовите инструменти. Обс... Отговор обсъждане на броя на финанс... намаляване на броя на финансовите инструменти. Въпросът за така прозрачността и прегледността във всички тези случаи обаче е много важен за нас. Като разглеждаме оперативните програми, оставаме с впечатление, че с положението в държавите членки се е подобрило. Има по-малко -по се налага корекция това ли е и вашето впечатление и коя страна ви тревожи най-много? Да, споделям вашето впечатление. Uh, making, uh, excellent... Според мен постигаме много голям напредък. Уверени сме също така, че нещата ще продължат да се подобряват и през периода 2014-2020 година, тъй като установихме голяма приемственост на ниво аудитни органи и управляващи органи. А в каква степен можем ние да разчитаме на аудиторските органи на национално и регионално ниво в държавите членки. Мисля, че по този въпрос мога да ви цитирам една цифра, която много добре отразява факта, че сме свидетели на безпредседентно ниво на доверие в тяхната работа. 51 аудиторски органа отговарят за над 90% от общия размер на разходите ни. Става дума за аудиторски органи на национално и регионално равнище. Разчитаме на работата на тези 51 органа. Разчитаме основно на тяхната работа, тъй като им имаме доверие. Обедени сме, че извършват надлежно одита, поради което и можем да разчитаме на техните констатации. А, по въпроса, за който ви притеснява, доколкото разбирам, сте загрижена във връзка с капацитета за изпълнение на програмите. Капацитета за тяхното управление и изпълнение. Има една държава членка, която в момента изостава изоставаше през периода 2007-2013, изостава и през настоящия период. Тази държава членка е Румъния. Румъния действително е изложена на риск от анулиране на бюджетни кредити в много голям размер. В момента не можем да направим окончателни изводи, но положението е тревожно. Румъния бе изложена на такъв риск за периода 2007-2013 година. А що се отнася до настоящия програмен период, все още не съм направени разходи в много голям размер. Няма и възстановявания в много голям размер от наша страна. Но в немалко държави членки вече са сключени договори. В половината от държавите членки над 20% от общия размер на финансирането за целия период вече е обект на сключени договори, т.е. много скоро ще последват плащания. Трябва да приключи само процесът по определяне на компетентните органи, за да получим ние искания за плащане. В Румъния и в тази област е било направено най-малко за периода 2014-2020. Благодаря докладчика. Желая ли думата? Не. Искам да благодаря на представителя на комисията за е, неговото изложение. Виждам, че е така се, и двете генерални дирекции осъзнават проблема и се надявам, че скоро ще бъде решен. Е, Току-що се сещам, че забравих да отговоря на един въпрос. Четирите програми от периода 2000-2006 година Приключихме по една от тях, Сицилия. Предстои съвсем скоро в рамките на седмици да приключим и по втората програмата в кампания. Става дума за две регионални програми в Италия, по които изразихме резерви предстои проблемът да бъде решен чрез финансови корекции в значителен размер. Äh, Благодаря много за тази размяна на мнение. С нетърпение очакваме да работим заедно и за напред. Боя се, че няма да може да ви спестим един списък от въпроси. Инес. I'm sorry, I have a blank list, no speakers. This was the problem. I had a blank... Съжалявам, нямам списък с желащи да се изкажат. Господин Либерацки. Благодаря, господя, госпожо председател. Аз няколко пъти се опитах а, да взема думата, но вие гледахте на другата страна. Благодаря на Йоахим за много точния анализ. Ние като политическа фракция сме на мнение, че нещата трябва да вървят по-просто на базата на положителния опит, когато така че някои процедури могат да се опростят на базата на взаимното доверие. На второ място в медиите се чуват много материали за е, лошото изразходване на средствата. Тоест необходима ни е много точна сметка за това какви пари се харчат и какво се постига с тях. По-нататък Важното е да се създават е, устойчиви, дългосрочни работни места, защото много често е, работните места се създават само заради един проект, когато той приключи, тях вече ги няма, но остават, фигурират в статистиката. Сега за научната и, техни... и развойната дейност. У нас е, у нас най-често става така, че се строят някакви сгради за институции, но те нямат е, оборудване. Нека да сложим край на подобни явления. Е, е, често пъти на хората се обяснявам и построихме тази сграда с европейски средства, те свършиха и сега не можем да я оборудваме. И градата си седи и се руши. Освен това, голямата въпросителна е свързана с, с много ниската освояемост на средствата. Сега за какво ще правим през следващия период? Ще се кумулират ли средствата? Нека генерална дирекция Регио да ни даде отговор предполагам, че ще се прави преглед на финансовите перспективи 2014-2020. Ще има ли кумулиране на средствата? Освен това, сведенията за 2016 година нямаме е, някакво, е, някакви успешни резултати. Какво още бихме желали да знаем? А, имиджът на европейските органи – уважението към Европейската комисия. Времената са сложни за комисията, въобще за европейските органи и институции. Така че повече от всякога трябва да демонстрираме, че средствата, които се харчат, наистина дават резултат, че наистина се харчат ефективно. И нека да не говорим за, за, за изразходване на средства, а за инвестиции. Много често четем повестниците за злоупотреби, понеже европейските а, фондове се прилагат по изкуствен начин и прочие и прочие като докладчик в Сянка и като представител на нашата фракция искам да призова към ориентиране според резултата. Съжалявам, сега преводачите трябва да излязат в обедна почивка, за това ще продължим на английски. Господин Либарацки, вие говорите много добре английски. Господин генерален директор.